грация. Уважаеми колеги, благодаря ви, е, че сте тук. Искам да приветствам с добре дошла баронеса Аштън. Много време е днешната ни среща, защото за Европейския съюз ставаме свидетели на а, е, трудни, а, е, важни събития, Трудно се постига обща позиция на 27-те държави членки и то позиция последователна, вярна на ценностите на Европейския съюз и своевременна. Е, в Париж е, събота след обяд президента Саркози организира среща, на която баронеса Аштън присъства. Вчера беше проведен съвет по общите въпроси под председателството на е, госпожа Аштън. Много деликатна е темата обсъждана там и също време е много актуална. Днес ще я обсъждаме отново. Високо ценим желанието и за диалог с нашата парламентарна комисия. Генералният секретар от Европейската комисия също е тук. Темата съвсем естествено е положението в Средиземноморието. Може би и няколко думи за Босна и Херцеговина трябва да бъдат казани за положението на сърбите в Косово а, и в положението в Сахел, ядрената катастрофа в Япония и можем да добавим още много теми, но да не губим време да дам думата на баронеса Аштан. Благодаря, господин председателю. Много ви благодаря за уводните думи. Уважаеми колеги, мислих си, че е добре е, да се замислим какво се случи от предишната ни среща през октомври миналата година. Неумолими са темповете на развитие на събитията. Бях на 28 мисии от тогава, от името на Европейския съюз. И сега съвсем основателно всички сме вперили поглед в Либия. Следим промените. Е, в южните ни съседи и това изтласква от е, дневния ред всичко останало. Политиката на съседство е лакмусът за политиката ни въобще. Как реагираме на нашите съседи определя ефективността на действията на Европейския съюз като цяло и службата за външни действия. Мислите ни през последните дни, разбира се, са и с японския народ. На а, парижката а, среща а, а, имах среща а, с японския премьер само 6 дни, но какви 6 дни след а, земетресението и цунамито? И ако се замислим какво стана а, след срещата ни октомври миналата година, Коледа беше време на тревоги за Кот Дивуар – страна а, затънала в безредици, която все още не е намерила удовлетворително а, решение. Президентът все още го търси. Продължаваме да следим събитията в Беларус и се тревожим а, за а, това дали изборите а, дадоха надежни, а, честни резултати. Външният министр Мартинов прави своите изявления. Ние продължаваме да оказваме натиск за да изразим своята съпричастност с беларуския народ. От тогава, разбира се, ние сме ангажирани и в близкоисточния мирен процес, двукратно посетих Израел, имахме среща в Мюнхен, имахме срещи и тук, в Брюксел, с пратениците под ръководство на нашия политически директор Хелга Шмидт. Бяха проведени и преговори с двете страни. Два пъти председателствах и ядрените разговори с Иран, два пъти двудневни срещи с цел да бъде а, постигнато а, споразумение, да бъде убеден Иран да се отклони от пътя на ядрените оръжия, да се а, ангажира да използва атомната енергия само за мирни цели и да продължим диалога за сътрудничество. Това е нашето предложение. То стои на масата. Продължавам да изпращам нашите послания към тях, но отговорът им все още се чака. Активно работим и по взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО. Вчера разговарях с генералния секретар Расмусен, провеждам редовни срещи с него, за да видя как можем най-пълноценно да взаимодействаме. Разбира се, има и още един изключително важен въпрос, по който работя напоследък, а именно Молдова и Приднестровието разговаряме с външния министр Лавров, за да видим как заедно с Москва можем да придвижим напред процесите. Знае, че мнозина депутати следят отблизо разговорите Сърбия-Косово още от самото начало. Първата среща вече беше проведена, втората предстои до края на седмицата мислейки по всички тези въпроси, трябва да кажем, че сме в процес на изграждане на новата служба за външна дейност. Вярвам, вече можем да покажем, че същината на нашата дейност се основава на разбирането, че ние искаме да разрешаваме конфликтите, да градим мир и демокрация, да подкрепяме желанието на народите да бъдат зачитани техните права и свободи. Ето защо диалогът Сърбия-Косово е толкова важен. Ето защо Босна също трябва да излезе от положението, в което се намира в момента, от този застой, който вчера обсъждахме на срещата с новия подход, който предлагам на Европейския съюз. В Албания Мирослав Лайчак, моят пратеник, посредничи в диалога между министър-председателя и опозицията. И по-общо погледнато, какво е положението в Сахел, Мали, Мавритания, Нигер и най-общо казано Магреб са страни, с които трябва да разработим един диференциран подход за всяка страна по-отделно в рамките на един общ регионален подход. По такъв начин страните могат да се справят с проблеми на сигурността, на економическото развитие, трафика на наркотици, трафика на хора. Въпроси, с които регионът се сблъсква всеки дневно. Не бива да забравяме и африканския рок, говорейки за а, континента не само проблема с пиратството, но и възможностите за начало на економическо подпомагане на Сомалия. Миналата година два пъти посетих региона, за да съставим общата картина на възможностите за подпомагане на региона от страна на Европейския съюз. Дългосрочната ни задача е да се вкорени демокрацията, да подкрепим страните в преход и в промяна, да подпомогнем ефикасно гражданските общества, политическия им живот, економическото им развитие, така че е, да създадат трайни демократични институции и трайни благоприятни економически перспективи. Сигурността и развитието вървят ръка за ръка. Те градят доверие, градят институции – демокрацията се гради тухла по тухла. Не винаги а, е зрелищно а, онова, което постигаме всеки дневно, но е изключително важно, защото ние трябва да работим гъвкаво, неотклонно и своевременно. Можем да кажем, а, че а, можем да разглеждаме процеса като един танкер, солиден, голям, но бавно движещ се. И в същото време ни трябва е, един бързоходен катер, с който да можем да реагираме на е, събитията. Ние сме все още в, в една начална фаза на изграждане. Трябва да мислим и политически и да усъвършенстваме действията си в реално време. Заслужава да се отбележи, че всичко, което правим, правим заедно с партньорите си. Ето защо трябва да влагаме много енергия и усилия в най-ключовите отношения, които ценим толкова много. Многократно се срещам с генералния секретар на ООН. Днес също разговарям с него. Тук се включват и Съединените щати, Хилари Клинтън и нейния екип. Буквално всеки частно разговаряме с тях. С, с генералния секретар на Арабската лига Амр Муса също поддържаме редовен контакт. Днес ще разговарим отново. Генералния секретар на НАТО Расмусен. Вчера разговаряхме с него. Водим разговори с Русия, с Китай. Поддържаме диалог защото никак не е маловажна подкрепата на Китай за редица а, страни, за прехода в Тунис и други страни. Под нашето председателство се провеждат разговори в Брюксел. Трябва да добавя и тук Турция в редица отношения най-стратегическия ни партньор с външния министр Давутоглу. Поддържаме редовен контакт Поддържаме връзки с международни организации, които работят за защита на правата на човека и други дейности в областта на енергетиката са много важни контактите ни с партньорите, имайки предвид а, атомната електроцентрала а, в Япония, както и доставките на петрол от Либия и от други страни. С всичко това виждате колко сложен е дневния ред, по който работим. И сега по темата за а, съседните държави, позволете ми да започна с Либия. Настъпиха промени след е, като съвета за сигурност на ОНЕ прие резолюция 1973. Съвсем ясно е, че трябва да е, се постигнат три цели. Подкрепа за региона, най-вече е, на Арабската лига е необходима. Необходимо е да има правни основания за намесата и желания на народа за тази намеса. Ако не бъдат изпълнени тези условия, ние не можем да изпълним ролята си, обсъдена вчера на съвета. Необходимо е единодушно е, становище по същността на нашата хуманитарна подкрепа. Вече извършената от нас работа посочва, че от 7000 е, граждани на Европейския съюз, 4400 са изведени от страната е, с военни е, средства. 20 хиляди от а, а, хората, а, заклещени на границата, главно египтяни, но и някои от Бангладеш, получиха помощ от Европейския съюз. Подпомагаме хора по границите а, да излязат от Либия и аз изпратих а, малки мисии в Триполи и Бенгази а, да разговарят а, с населението, да видят какво става за да изяснят положението, особено в Бенгази, да видят какво е продоволственото снабдяване, има ли достатъчно вода, храна. имаха срещи и с Лекари без граници и други организации, които работят на място, включително и Червения кръст и полумесец. Изцяло съм убедена, че тези страни сами ще изградят бъдещето си по начин, по който те желаят. Що се отнася до Египет и Тунис, два пъти посетих Египет след като Мубарак се оттегли. Ние бяхме първите, които приветствахме оттеглянето на Мубарак от властта. С председателя на парламента Бузек разговаряхме и с всички, които е, имах възможност. Казах, че това е наша революция. Това е дело, което ние изцяло подкрепяме. Разговарях с младежи а, в Египет. от 7000 години насам не сме избирали ръководител на страната, ни казаха младежите. И това, че ни предстои за пръв път да го изберем, наистина много ни вълнува. Ще ви дам един пример. министъра на планирането на Египет е една невероятно енергична а, жена, ангажирана с мащабна програма за изграждане на жилища, особено в селските райони. Тя иска тази а, програма да се разшири, а, да а, развие професионални умения а, у населението, да бъде максимално полезна, полезна на а, хората и да се види какво се прави за гражданите. Надявам се Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка да отпуснат е, големи е, средства, достатъчни за финансиране на тази мащабна е, инициатива. Да, съгласувано последователно да можем да подкрепим египетския народ. Знаем също така, че в Тунис също има важни промени. Разговарях с ръководителя, с председателя на Африканския съюз, който в момента е на посещение в Тунис. И се очертава извода, че бихме могли да направим още много повече, макар че в момента има някои неотложни действия, трябва да мислим и за дългосрочната подкрепа не бива да се заема изчаквателна позиция, а, за да впрегнем нашите ресурси и да подпомогнем тунизийския народ. Ето защо заедно с Европейската комисия а, излязох с а, съвместно с, съобщение, заедно с председателя на комисията Барозо подехме една инициатива да се види какво може да се направи. Според нас има трояка цел. Първо, парични средства и всякакви други ресурси, за да можем чрез нашите а, програми, а, чрез преработка на нашите програми, гъвкаво да можем да предоставим съобразно техните потребности необходимите средства. Плюс други средства, независимо от това дали те идват от международните финансови институции, аз вече споменах ЕИБ и ЕБВР, но е възможно и Световната банка и други да се включат. Втората част на тази трояка цел а, е достъп до пазарите, за да могат да постигнат по-тясно сътрудничество и развитие на економиката. И на трето място мобилност. Като помислим колко младо е населението а, на страната, много могат младежите а, да а, научат и да получат от по-тесни контакти. Но да се напише всичко това на хартия е едно, да се е, претвори в живота е съвсем друго. За целта е необходима международна координация. Тя има първостепенно значение. Ето защо Европейския съюз играе водеща роля за всички, от Турция до Австралия, от Китай до Русия, е много важно всички да се обединят и съгласувано да направят каквото могат за региона. И така, господин председателю, трябва да изградим необходимият апарат, за да се постигнат целите, целесъобразно и ефикасно да използваме средствата, да убедим хората, че това е тяхната революция, тяхната родина, но нашата помощ ще дойде, за да постигнат а, своите цели. Силното партньорство има първостепенно значение. Нашата задача е да изградим дълбоко вкоренена демокрация, да се постигне а, развитие на страната, дългосрочна сигурност, дългосрочно партньорство с нас. По такъв начин ние можем да проявим най-силните си а, страни и да им помогнем. Благодаря. Grazie, баронеса Аштон. Благодаря, госпожо Аштен. Благодаря за вашето изказване. Вие очертахте някои аспекти от засегнатите е, в статията Нью Йорк Таймс от вас, е, трите е, М в английски вариант, средства, достъп до пазар и мобилност. Искам да се спра на първия аспект – финансова интервенция в страните, за които говорим. Съществува необходимостта милиарди евро да да бъдат заделени като неотложна помощ за изграждане на инфраструктура, за обучение и така нататък. Много трудно е да се съберат големи количества средства в тази трудни времена на финансова криза. Ще бъде още по-трудно и да се гарантира правилното използване, освояване на тези средства там, където те са необходими. Въпросът ми е следният – Имаме ли надежни партньори? Определили ли сме надежни партньори? Така че да можем да постигнем онова, за което вие е, се надявате да бъде изградено, а именно инфраструктурата за демокрацията. Господин Сала Франка има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, госпожо Върховен представител. От името на моята политическа група искам да ви благодаря, че така бързо дойдохте при нас е, на това заседание след приключване на съвета вчера. Наистина, е, кризата в Средиземноморието поставя на тест онези структури, които са изградени и ще може да се види дали можем да наистина а, си съдействаме а, с представителите на службата за външна дейност, с господин Вилмон, дали ще можем да постигнем в крайна сметка целите средно срочни и дългосрочни. В контекста на Европейския съюз а, е, заложени. Резолюцията 1970 ще ви молим да Засегнете и е, темата, свързана с зоната забранена за полети, с взаимоотношенията с Арабската лига и Обединеното кралство и Франция са държавите членки, които подготвиха проекта за резолюция 1973. Много ви моля да направите няколко а, коментара по всички тези аспекти. Повдигат се неясноти и въпроси. В съвета за сигурност някои от държавите членки не гласуваха по един и същи начин и виждаме противоречие по същия начин и в дебата в Алианса, Североатлантическия алианс. Бихте ли казали какво мислите по този въпрос? По-нататък, прочетах заключенията от съвета вчера изразявате решимостта на Европейския съюз да приложи резолюция 1973. А ние знаем, че вероятно нямаме капацитета сами е, да разработим тази операция. Какво ще направите, за да се подобри процедурата по взимане на решение? Какво ще направите, за да може да се взимат бързо решенията? И някои колеги бяха и свидетели на референдума, който ще доведе до конституционни промени. Така че, питам ви, е, каква е политическата ви оценка на факта, че 77% от участниците в референдума следват препоръките на мюсулманското братство, а не на политическата партия на бившия премьер Мубарак. Е, господин Барадай и господин Муста а, са а, лидерите на опозицията, както много добре знаем. Франция конкретно възприе една ясна политика и позиция и наистина изразяваме уважение към коража и подхода на френската страна в либийската криза. Срещата в Париж бе организирана само един час след заседанието на съвета за сигурност. И благодаря за вашето внимание. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да напомня, съжалявам, че го правя, че трябва да спазим срока до 17 часа, така че много ви моля спазвайте регламента за изказванията по 3 минути за координаторите. Сега не мога да включа повече хора в списъка за изказванията си, защото е, ще се превиши е, лимита до 17 часа. Ще се опитам да говоря за една минута. Добре дошла в нашата комисия, е, госпожо Аштен. Вие сте в постоянен диалог през тази седмица с комисията и в парламента и наистина е много важно да се прави това, за да можем и ние да ви помогнем по уточнение на нашите становища и разработване на вашата стратегия. Имам няколко въпроси по текущи въпроси, свързани с положението в Либия. През миналите седмици вие говорихте за бъдещето, за новото партньорство, бъдещето на а, програмата за добросъседство. Какви стъпки можем да предприемем всъщност срещу Кадафи в момента? Казвате, че Европейския съюз е готов да изпълни резолюция 1973 в рамките на мандата и компетенциите. А, какви активи ще бъдат използвани? Втори въпрос. Възможно ли е да се води дискусия, така че всъщност да се избегнат грешки от миналото? Какви са стратегиите и стъпките след военната операция? След, е, надявам се, е, свалянето на Кадафи от власт. Араб Муса говори за три принципа – не разполагане на сили по суха, защита на цивилните граждани, не, разде... не разделение на Либия и либийския народ. Каква е вашата позиция по този въпрос? И готова ли сте да а, се обърнете, например, към египетските власти за допълнително а, финансови средства? Повече от 1 милион са гражданите от Египет, които в момента няма да има как да изпращат парични преводи. И това ще има своето въздействие върху страната, както и върху Египет. Съществува ли възможност за Европейския съюз да помогне на Египет по този, в този аспект? Благодаря ви. Eh. Благодаря. Колега Вигенин, това е един пример в който ние ще се опитаме да ви последваме колегата Нец. Госпожо Върховен представител, скъпи колеги, казахте още в самото начало, че е, от е, октомври не сте били тук. Не ми се стори, че по-малко време е минало, толкова неща се случиха. А междувременно вие бяхте много добре представена, е, което в никакъв случай не значи, че не искаме да се виждаме с вас често. Благодаря ви за общото встъпление, но когато го слуша човек, просто се слисва с какво се сблъсква навсякъде по света. Не е по силите на един човек сам да преодолее всички тези проблеми. Сега по конкретните въпроси, госпожо Върховен представител, направи ми впечатление, че когато говорихте за Либия, Наблегнахте главно на необходимостта от предоставяне на хуманитарна помощ и хуманитарна подкрепа, но както казаха и предишните оратори, не казахте нищо за политическите цели и начините по които те могат да бъдат постигнати – Разбира се, е, в съзвучие е, с резолюцията 1973 на съвета за сигурност за ОНЕ, там се, трябва да се вместят политическите цели. Вие казахте, цитирам ви, Турция е, може би, е един от най-важните стратегически партньори на Европейския съюз. Напълно съм съгласна с вас, като имам предвид е, обаче, че Турция кой знае защо отсъстваше от парижката среща? Какво бихте казали? Как лично от името на Европейския съюз работите, за да се ангажира Турция в това, което се случва и те първа ще се случва. И накрая няколко думи за израелско-палестинския конфликт. И там часовникът неумолимо цъка на следващата сесия на ООН ще се обсъди, може би, един важен период, който ще премине до тогава. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Госпожа Брантнер. Благодаря. Сърдечно добре дошли при нас в нашата комисия. Може би първо по въпроса за Либия. Аз трябва да изкажа моето съболезнование във връзка с актуалното германско правителство в момента. Мога само да посоча, че не всички в Германия споделят неговата позиция и със сигурност не беше добре, че Германия пое по свой отделен път. Аз мисля, че в момента може да се посочи, че ако Германия, Великобритания и Франция не се обединят, ги чакат доста трудности. Но според мен е и жалко, че е, НАТО успяха да наложат е, оръжейното ембарго и по този начин е, не се даде възможност на Европейския съюз да се е, позиционира. Кажете ми, позволете ми сега да посоча, че ми липсва все пак нещо е, във връзка с е, бъдещите ми планове за страните, в които в момента има размирици. Как, например, стоят нещата с преговорите с Сирия? Може би ще трябва да ги преосмислим, може би ще трябва да ги спрем. Каква е вашата позиция по това? За Йемен, например, съществува инструмент за стабилност и за реформа в сферата на сигурност. Как е, да оценим работата, която вършим там? Марокко, Западна Сахара и споразумението за рибарство. Как ще преосмислите всичко това? Аз искам в по-голяма степен да видя от вас да не тичаме след събитията, да бъдем проактивни, да действаме своевременно и наистина да подложим на преоценка и проверка всичко. И още нещо, споменахте Еберде, аз смятам, че трябва да се внимава какъв е бил мандата до сега, мандата на тази банка страните са преследвали до сега политики, които не са били насочени в смисъла на социалното развитие и на социалния мир. Е, трябва да се внимава какъв модел се изнася от тези страни и доколко те наистина помагат на място. И последно, етичен кодекс. Е, аз смятам, че ние трябва да го преработим, за да не се получи така, че да продължават доставките на оръжие на режими като този на Кадафи. Какви са вашите бъдещите планове за преработка и преоценка на всички тези неща и също така какво мислите за инициативата на Transparency International е, и е, това по-специално колко е, средства се отделят от нашите страни за тези страни. Колегата Танък. Каква седмица наистина много дълга за политиката? И не непременно прекрасен ден за единството на Европейския съюз предвид позицията на Германия и Турция и сега желанието ни НАТО да поеме ръководството на операцията срещу Либия. Зная, че вероятно сте работили извънредно и трябва да ви поздравим вас и вашия екипа сега трябва да насочим вниманието си върху укрепването на економиката и демокрацията в Южно-Средиземноморския регион. Моята група със сигурност ще подкрепи такава инициатива. Обаче искам да кажа и нещо по отношение Либия. Въпреки факта, че резолюцията 1973 не непременно е изцяло подкрепена, тя в крайна сметка може да доведе до установяването на демокрация в страната. В Тунис властите отказва да регистрират две ислямистски партии за изборите въз основа на дискриминационната им политика относно е, жените и религиозните е, мълцинства. Това според мен е правилна постъпка, е, защото по този начин се подкрепя е, светския характер на страната. Аз обаче се е, тревожа за Египет. Е, именно религиозните мълцинства, коптите, ре, християните са преследвани. Аз ви моля, следващия път, когато посетите Кайро, да повдигнете този въпрос. Освен това, тревожа се а, е, относно а, е, прострелването на хора в Бахрейн, Сирия и Ямен в последните дни. Протестиращите хора обвиняват се в а, е, двойни стандарти защото е необходимо да се заклеймят всички а, жестокости навсякъде по света. По отношение на източните ни партньори също мога да кажа, надявам се да изпълните крайната, а, вашите обещания да посетите Киев и Украина, това е нашия партньор, който в момента се а, изправя пред една опасност да залитне в една посока, която не непременно е нашата посока. А, по отношение на Русия и коментарите на Путин за зоната забранена забрана на облитане и самолети като кръстоносен поход, виждам за първи път как Медведев реагира остро срещу него. Какво остава? Разпада ли се? Има ли двупосочност в Крем, Кремъл? Колега Мейер, да лагуе, прего. Колегата Мейер от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Госпожо Ашн, вие със сигурно знаете, че Мнозинството от моята политическа група е против намесата на съюзниците в Либия. Индия, Русия, Германия и други страни се въздържаха при приемането на тази резолюция, защото подобни промени не могат да се постигнат по военен път. В целия свят ние имаме 33 конфликта, по-точно поправи се оратора 32 конфликта и тези конфликти са отдавна, но никой не се намесва с военни сили. И е, каква е целта сега на тази намеса? Някои казват да се свали Кадафи. Това обаче се отрича от други. Другите пък казват, че тук е водеща една държава членка на Европейския съюз. Други пък казват не, цитира се НАТО. Така че е, някои е, твърдят едно, други друго, някои са за водеща роля на НАТО, други не. Тоест да няма военна окупация, да няма войски, е, сухопътни войски, а сега е, са избрани само въздушни нападения – където не може да се направи ясна разлика дали те е, засягат само определените цели или гражданско население. Аз мисля, че Банки Мун, генералният секретар на ООН, сега наистина трябва да вземе отношение по това и да установи премирие и след това започване на преговорите. Това е и единствената възможност. Преговори. Аз е, бих искал да е, направя тук сравнение с казаното от господин Салафранка и другите за Египет. Аз не мога да си представя каква роля е играла Европа в е, Африка последното столетие и преди това. Така че ако ще има е, интервенции от страна на Европейския съюз на Африканска земя, е, мога да кажа, че сме много скептични към това. Африканският съюз вече изказа своето становище, че тези операции трябва да бъдат прекратени и да се спрат всякакви подобни действия, които е, надхвърлят рамките на тези въздушни нападения по принцип всичко излезе извън рамката, госпожо Аштън. Ние трябва да подкрепим края на тези нападения, на тази интервенция и може би сме задължени да наложим едно примирие и то на най-високо ниво. Господин Банки Мун, бившия президент на Бразилия, господин Лула, ще отидат там и ще наложат примирие. Няма друга альтернатива. Господин Кадафи наистина не заслужава никаква подкрепа или въобще не може да се нарече демократно. Госпожа Меркел, господин Саркози и други го приемаха и сега не може от днес за утре да се премине от приятелство към връжда. Благодаря. И края на първия е, кръг е, от дискусията на координатора господин Балдер. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштен, имах е, радостта и привилегията с делегация на Европейския парламент да посетя Египет. И по това, което вие казахте във връзка с е, помощта за изграждане на жилища, мога само да ви подкрепя. Има множество египтяни, които в момента живеят на гробищата. Това е ужасна ситуация и там наложително е необходимо Европейския съюз да предложи помощ за жилищно строителство. Тук мога да ви подкрепя от цялото си сърце. Същевременно обаче имам и един въпрос. От дипломати от региона чух лично, че финансовите прогнози и прогнозите за снабдяване с хранителни продукти са изключително тежки. Отново заплашва хранителна криза. Виждате ли вие подобна опасност, защото това би влушило изгледите за демократизиране на страната. След това следващата точка. Армията продължава да игра основна роля в Египет и ни беше казано, че ако Върховният военен съвет прояви готовност след демократични избори да прехвърли властта на новоизбраните, е, е чудесно. Обаче, ако армията същевременно поддържа една огромна империя, какви са изгледите за демократизация на страната? Благодаря. Благодаря. Баронеса Аштън, имате думата за отговори a un minuto e mezzo perché altrimenti non riusciremo a dare la parola a tutti. E, e forse... Колеги, много ви моля да спазвате регламента за време. В противен случай няма да имаме достатъчно време за диалога. Наистина, това е въпрос за да постъпваме справедливо един към друг. Благодаря ви. Госпожо, аз ще имате думата. I know it's, I know it's a joke. Such a blagger. Uh, Ще се опитам да бъда кратка и да отговоря максимално на въпросите ви. Започнахте с въпрос относно финансовите интервенции и инструментите, с които разполагаме, за да можем да ги използваме добре, откъде да ги вземем. Всъщност това е една комбинация от ресурсите, с които разполагаме в комисията и в службата по външна дейност – трябва да преразпределим тези средства, за да можем да реагираме гъвкаво и съобразно обстановката, предвид казаното от вас и по-рано, именно рентабилното освояване на средства – трябва да видим там, където имаме резерви, как можем да ги прехвърлим на е, места, където са необходими. Е, как може да се е, подпомогне ситуацията от финансовите институции. ЕБВР може да, да предостави 1 милиард евро, а Европейската инвестиционна банка 484 милиона. Така че това ще бъде наистина една значителна сума. Надявам се, че Европейската банка за възстановяване и развитие, независимо от мандата й, е подходящо създадено, така че да може всъщност е, да разпределя средствата си без да взима от средствата средствата заделени за източното партньорство, например. И освен това работят с нас и колегите от е, Световната банка. Благодаря, господин Сала Франка. Да, наистина се опитваме да преструктурираме а, политиката за съседство, за да може да бъде тя по-гъвкава и да може по-адекватно да отговаря на потребностите. Изключително много неща са свършени вече, е, изключително полезни. Съвета за сигурност, държави членки и координацията. Проблемът е, че хора има, хората имат различни становища. Когато има 27 суверенни държави членки, които вярват в своето право а, да определят онова, което предприемат, особено в областта на отбраната, разбира се, е нещо разбираемо. А, никой не гласува срещу резолюцията и това е нещо много важно. А вчера на съвета стигнахме единодушно до решение как Европейският съюз най-добре би могъл да подкрепи хуманитарната помощ, да подкрепи защитата на гражданското население и по-добре да се сътрудничи. Може би не се намираме там, където бихме искали да бъдем, но сме там, където сме. И моята роля наистина е да подпомогне това единогласие. Референдумът в Египет. Аз също разгледах резултатите от него много внимателно. 41-42% беше активността. А, наистина много. И трябва да а, наистина оставим на египетския народ да следва решението на референдума. Зная, че и двамата господа Бараде и Мануса бяха и кандидати за президентските избори. Необходимо е да истина да се постъпва по този начин. Демокрацията е за това. Всичко се гласува и съответно по този начин се взима решение. По този начин се взима решение за изграждане на политическите институции и партии. Нещо важно според мен Судан за Египет е, че онези, които участват в политическия процес, искат да, да Изтече необходимия период от време, за да се подготви именно този политически процес, за да могат политическите партии да се развият и да участват адекватно. И когато видях господин Маршал Татаби, наистина установих, че точно това е и неговата позиция. И за мен това е нещо много важно, много значимо и за бъдеще. Господин Вигенин, Напълно съм съгласна с казаното от вас относно становището на депутатите. Питате ме какво действие ще се предприеме срещу Кадафи и каква ще бъде ролята на Европейския съюз. Мисля, че Европейския съвет постави трите условия в смисъл – че наистина това е границата, която ако се пред, премине, ще се предприемат действие. И се предприе действие следствие на решението, взето и е, на съвета на сигурност на ООН което може би е още по-значимата част от, от това решение. Ние подкрепяме гражданското население. Има редица примери. Войските на Кадафи днес са насочили огъня си на 50 км от Бенгази там където са вододайните части на Бенгази. Така че в крайна сметка те искат да възпрепятстват доставките на вода за града. А, в Бенгази се проверява каква е положението по отношение на хранителните доставки, водата. Търсят се възможности за евакуиране, ако е необходимо. Планира се още от сега мисля, че до 30 тази седмица ще бъдем готови, в следващата седмица ще бъдем готови с плана. Разглежда се хуманитарната помощ, разбира се и НАТО. НАТО са свършили своето заседание. Ще видим какво те са решили. Ще поддържаме връзка с тях. Още днес ще имаме разговор с техни представители. Диалога е много сериозен с Амур Муса. Разбира се, той би искал да се спази а, е, резолюция 1973. В четвъртък ще се проведе заседание на съвета за сигурен, сигурност. Ще се а, е, говори по отношение изпълнението на първи член. А, е, съгласна съм, наистина много важен е и въпросът, който вие ми зададохте по отношение на Египет, египтяните. Това е проблем, по който говорим през е, последните месеци толкова много хора страдат, е, именно и поради щетите, които нанесе кризата и върху туристическия сектор в страните и те търпят изключително много загуби. Но в крайна сметка те трябва да решат какво искат да постигнат, а ние ще ги подкрепим необходимостта от хуманитарна помощ в Либия. Съгласна съм с това. Политическите цели са много ясни. Аз искам хората в Либия да могат да определят своето бъдеще, да живеят демокрация, да бъдат е, сигурни, да имат своята сигурност, да се е, уважават тяхното човешко достоинство. И това са нещата, към които ние се стремим. те е, би трябвало да имат демократическо бъдеще, да изберат своите е, е бъдещи лидери. Това са универсални ценности и ценности на Европейския съюз. Това искаме да постигнат и те. Политическия процес именно трябва да бъде насочен към тази истинска цел. По отношение на Турция, ние непрекъснато сме в контакт. Знае, че президент Обама съвсем наскоро разговаря с е, представители на турското правителство. Аз говори много редовно с турския външен министр. Това е нещо много важно за нас, защото той е важен партньор а, разговорите с Иран, с е, Босния, с а, е, Турция. Ние непрекъснато поддържаме тези взаимоотношения. По отношение на мирния процес в Близкия изток, много неща могат да се кажа. Ще се спра само на някой. Наистина трябва да се развива този процес. Сега повече от всякога трябва да видим раздвижване на мирния процес – Забелязваме, че има решение и намерение да се върви в тази посока. Надяваме се, че ще има а, напредък. Четиричленния съвет ще се събира съвсем скоро. Както вие казвате, септември е крайния срок. Планирането за бъдеще. Говорихте за Сирия, но аз мога да се справи на, Бахрай, на Бахрейн, Бахрейн, Марокко, Сахара. Необходимо е да се вземат решения. Какво прави а, кралят на Марокко? Това е нещо много значимо. Бахрейн, той, а, колегата Кумбар току-що се върна от Бахрейн Диалогът е в ход е, с е, принца. Това е нещо значимо. В Сирия вече виждаме, че някои от тези промени са факт и наистина съвсем прави сте. Трябва да а, е, следим какво точно в момента предприемаме в тези страни така че нашите планове и работни програми да отчитат промените, които настъпват. Аз обаче не съм съгласна с фразата, че изоставаме. Ние сме е, е в крак с времето си. Да, в някои моменти има, може би, малко отстъпка, но е, стремежа ние да вървим успоредно с събитията. Господин Танок, е, искам да се спра на три неща. Религиозната толерантност и насилие. Е, с господин Тантал и повдигнах този въпрос, имайки предвид тези случаи и инциденти. Необходимо е хората с всякакво вероисповедание да имат своето право вече изключително директно предприех тези стъпки разговори в Египет. Съгласна съм, че това е много важно. По отношение на Украина, да, скоро ще ги посетя. Наистина много се предприема в тази посока по отношение на споразумението за свободна търговия много действия вече са факт. Разговаряме с господин Банки Мун. Той винаги е, вярва в политическия процес. Резолюцията засяга различни аспекти. Разбира се, а той иска да се намери разрешение на положението за хората. Така че тук няма противоречие между това, което казва и това, което е записано. И аз не вярвам в това, че не мога да приема, че имаме двойни стандарти. Както казах и по-рано, трябва да се а, реши какви са а, а, положенията, какви са подходите, които възприемаме. Когато можем, наистина влизаме в контакт с колегите, с съответните страни, с които имаме разбирателство, имаме обща позиция. Понякога това не е възможно, понякога е по-добре да се изолираме, понякога това е по-добрия избор. Изолацията в някои случаи е по-добре решение. А, да, много важно е, е економическите проблеми, жилищните проблеми, проблемите свързани с помощта да бъдат разрешавани и предвиждани. раунд. Прим колега Боди е seguire Благодаря. Първо господин Боди, след това госпожа Декайзер по една минута. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, арабската революция или по-скоро арабските революции ни принуждават естествено да премислим нашата политика за съседство. Надяваме се, че с този инструмент ще можем да насърчаваме правата на човека и демокрацията. И вие съвсем правилно посочихте, че много често сме подкрепили авторитарни режими. И за да не допускаме отново тази грешка, смятаме да <clears throat> реформираме политиката за съседство. За тази цел бяха м, приети съответни документи. И сега, моят въпрос, какво се прави спрямо страните, които са част от европейската политика за съседство, но в които все още властват авторитарни режими. Как ние да се отнасяме към съседна страна, с която поддържаме връзки и която потушава с кръв демонстрации? <clears throat> Или казано с други думи, <clears throat> как да се отнасяме към а, страни, а, в които а, не е а, наложена демокрация. Благодаря. Госпожа Де Кайзер. Okay. Merci, Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, позволете ми да ви благодаря за взетите от вас мерки и за дейността, която извършва вашата служба в рамките на революциите в арабските страни. Благодаря също на вашата служба и за това, че осигурява допълнителна информация за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Да, ние заставаме зад вас. Искаме да ви помогнем да докажете, че службата за външна дейност на Европейския съюз наистина предлага добавена стойност в политическия ландшафт. Същевременно обаче аз имам известна загриженост, която искам да изразя. Настоящата криза в е, Япония, а и на други места. Там имаше твърде малко координация между държавите членки по отношение на това, което трябва да се направи. Йод да се предостави и така нататък. Предвид а, атомната катастрофа, радиоактивни облаки и така нататък. Европейският съюз Извършвал ли е някакви координационни действия в тази насока и какви са полуките, които вие правите от тази катастрофа? Още нещо. Южен Судан. Да, аз ще се опитам да бъда кратка. Южен Судан. Там нещата изглеждат така, че преходът към демокрация може би не протече толкова добре, колкото бихме желали. този проект за конституция, който всъщност трябваше да бъде създаден, по отношение на него президентът Сабакия не предлага необходимото отваряне на страната, което желаем. Също така едно е, съобщение от пресата за Картер Центъра – затова искам да попитам как искате да подкрепите прехода към демокрация. Благодаря. Господин Преда, след това господин Ландорф. Am uh, o întrebare pentru doamna Ashton legată de comunicarea făcută pe 8 martie împreună cu Comisia despre parteneriatul cu vecinii sud-mediteraneeni. În Става дума за партньорството с страните от Средиземноморието. Ние сме приели много резолюции в тази насока, в които сме изисквали ясни критерии, за да се постигне статус на напредък. Моят въпрос е дали в бъдеще вие ще представите ясна позиция по тези въпроси. Благодаря. Колегата Ламсторф, позволете ми първо да посоча, че съм изненадан че зелените гледат а, м, така а, с твърде лека ръка на военните а, действия, защото те десетилетия наред са били пацифисти. И трябва да посоча, че трябва, това е резултата от четвъртък и от предните дни, а, да а, бъдем по-добри в съгласуването между държавите членки. Е, френското признаване на Преходния съвет в Бенгази всъщност е, беше нещо, което не отговаря на такава стратегия на съгласуване. Държавите членки трябва да подобрят поведението си, но това беше от миналата седмица. Е, вчера съветът за сигурност, по-скоро резолюцията на съвета за сигурност беше приветствана от съвета. Съветът осъзнаят, че действията в рамките на тази резолюция трябва да бъдат извършени и трябва да получат съответна подкрепа по диференциран начин, така че всяка държава членка да може да изиграе своята роля. Няколко, няколко съвсем конкретни въпроса. Какви са резултатите от мисията, която изпратихте в Бенгази? Какво се установи? Второ, Заключенията на съвета за Бахрейн а, са много изненадващи, да не кажа смущаващи, като а, поставят а, правителствените сили и протестиращите. Не мога да си представя как можем да обвиняваме а, демонстрантите за това, че провокират а, правителствените сили. Как а, може по този начин да се поставя знак за равенство? Благодаря. La risposta sul pacifismo alla collega Lunacek dei Verdi. Thank you, Mr. President. Нека сега за пацифизма да отговори госпожа Луначек. Само една дума за тези теми, които обсъждаме с баронеса Аштън, с представители на ЕСВ да високо ценя всичко, което е направено за да се поддържа добра комуникация. Два въпроса за Балканите. Единият е кратък за Босна и Херцеговина. Кога възнамерявате да определите нов ръководител на делегацията там? От юни миналата година няма управляващ е, мисията. Е много важно там да има човек на място. И второ по диалога Косово-Сърбия. Вие посочихте, че това е важен е, процес. Съгласна съм. Надявам се да е успешен за пръв път след обявяването на независимост преди повече от 3 години представители на двете страни е, сядат на масата за преговори, за да видят как да подобрят положението на гражданите Но аз е, бях там е, миналата седмица. И настроенията са доста притеснителни. Хората остават с впечатление, че от всичко това ще спечели само Сърбия. Какво, какво правите вие, за да окажете натиск госпожа Малмстрём да се активизира, държавите членки да заработят, така че хората в Косово още веднъж да повярват, че Европейския съюз ги иска в, Европ... в своите редици. Колега Аткинс е пой Панцери. Uh, Господин Аткинс, госпожо Аштен, мисля, че имате невъзможна работа, имайки предвид, че има основно несъгласие в съвета за сигурност и държавите членки, които никога няма да престъпят е, суверените си решения. Мисля, че а, много добре познавате британската система и няма как е, да се назначат е, няколко е, министри, заместник министри, които ежедневно да разглеждат текущите задачи и така да се решават въпросите. Един от подобните аспекти е, например, Близкия изток и това, което се случва в ивицата Газа. Има много несъгласие относно събитията, които се събиват. Казвате, че ще има заседание на четири странната комисия. Има ли възможност Европейския съюз съюз да бъде а, участник, а не само платец в тази система, така че да се доведе въпроса до разрешаване на проблемите. Панцери. Колегата Панцери. Аз изобщо не искам да споменавам коментарите, искам да посоча само едно. Според мен всеки забелязва, че от една страна се извършват съвместни европейски действия, от друга страна имаме и тази коалиция на доброволците. Това е, е основната разлика. Първият ми въпрос е, е резолюцията от 73-та година, ако се излезе извън нейните рамки, каква прави Европа? И второ, европейските действия, за какво се мисли в този случай за решаване на въпроса за различията в мненията за е, заповедта на главнокомандващия. Аз смятам, че тук става дума за едностранен подход. Европа трябва да се опита отново да спечели тези аспекти за себе си. В Париж не присъстваше Африканския съюз, дойдоха представители на Арабската лига, но до известна степен те се е, дистанцираха от интервенцията трябва да е, осъзнаем, че отношенията с Арабската лига са изключително важни и е, ако не се поддържат е, добре, би съществувал риск. Затова моят въпрос е как искате да укрепите отношенията с тези толкова важни институции. Благодаря. Госпожа Хаутела, председател на подкомисията по правата на човека. Беше посочено, че е, настъпват много драматични събития едновременно в е, много наброи страни. Особено много ме тревожи положението в Сирия – 20 000 души протестират. Е, службите за сигурност петък е, миналата седмица е, са убили няколко души и правителствените сили посрещат протестиращите с сълзотворен газ. Как ще се справим с едно такова положение, при което държави в Близкия изток, в Северна Африка, като че ли се посрещат с едно сумнамбулско отношение от наша страна. Какво можем да направим, за да се сложи край на потискането, потъпкването на основните права на гражданите на Сирия? На второ място, госпожа Алща, много ме интересува – как новия ситуационен център може да подпомогне вашата работа? Той е съществена част от СВД, но все още не сме обсъдили какво може да направи ситуационния център при е, такива ситуации. Благодаря. И последните две изказвания. Лена и Кямбъл. Заповядайте. Bel je als je eh, het buitenlands beleid van... Госпожо Аштън, на кого трябва да се обади някой, който иска да е, научи нещо за външната политика на Европа. Няма да се обадят на вас, а по-скоро на госпожа Меркел, на господин Саркози или на господин Камерън, защото през е, последните седмици е, вашите дейности като че ли са напълно незабележими. Те са абсолютно ненужни и излишни и мога да посоча, че вашите посещения в света са абсолютно маловажни, функцията ви е просто невъзможна. Германците правят едно, французите друго, холандците трето. Това е всъщност фактическата картина. Няма никакъв общ знаменател за една обща външна политика и аз съм не само аз съм този, който съжалява, но основно дънакоплаците в Нидерландия, например, много хора смятат, че вашата функция е абсолютно излишна и че това са пари хвърлени на вятъра. Сега за исламската част на Африка и за проблемите там. Да, Йемен очевидно е, постепенно се превзема от ислямистски терористи, което ме изпълва с загриженост. Аз е, съм загрижен, че в е, Йемен ще се получи нещо като нов Афганистан. Как виждате бъдещото развитие? Или пък борбата с варварството в Северна Африка? Това е въпрос, който вълнува всички ни. Как можем да държим далеч от властта тези опасни ислямски фундаменталисти? Как е, хората там могат да разберат за кого да дадат гласа си на избори? И как е, е, трябва да убедим тези хора да не избират тези ужасни ислямисти-фашисти? Благодаря. На последното пленарно заседание вие е, декларирахте, че вашата служба за външна дейност има половината от бюджета на е, Британското Министерство за външна дейност, е, а пък е, как е, се съвместяват тези е, дейности с е, е, включително е, и е, закупуването над 100 е, лимузини, а пък нашето министерство закрива свои служби навън и гражданите ще трябва да пътуват доста по-дълго, далеч, по-надалеч, за да могат да получат своите си визи, например. Така че, искам да ви попитам, може ли да си върнем парите, защото ние по-добре ще ги похарчим? На второ място, откакто службата просто няма доверието на хората и не може да се справи с въпросите по отношение на работата си в Либия и в Египет, какво ще прави от тук нататък? la parola alla, all'alto rappresentante Ashton. Ascoltiamola. Давам думата на госпожа Върховния представител Баронес Аштон. Okay, thank you. Добре, благодаря. Позволя, позволете ми да започна с въпроса какво правим, за да се справим с авторитарните режими и необходимо ли е да преразгледаме процеса, в който вече се ангажирахме. И преди съм казала, че една от темите, които се очертават в този кръг дискусии е когато се ангажираме, как го правим и как а, следим а, своята ангажираност, така че да не се отклоним. Можем да направим много неща. Първо, никога не бива да подценяваме а, мощта на Европейския съюз в очите на трети страни. Много ми е интересно как всяка дума, която казваме, всяка моя декларация, а те не са една и две, се следят изключително внимателно, дума по дума от тези, които се отнасят. Второ, възможността економическите санкции да се налагат така, че да не пострадат обикновените граждани, но да пострадат режимите. И трето, какви договорености се постигат. Нашият принцип е колкото можем да се ангажираме, за да постигнем промяна и а, да използваме целия спектър от пълна ангажираност до изолация. Целта на а, политиката на съседство е именно а, да работим по този начин, макар и да може да бъде в по-добра позиция, отколкото е в момента. Госпожа Декайзер за Иран, извинете, за Япония. Ние Предложихме подкрепа незабавно след земетресението. Тогава те отклониха предложението, смятаха, че не е необходимо, след това се обърнаха към нас. Могат да се направят редица неща. Първо, много важно е по места да се подкрепят със собствени сили, с Кристалина Георгиева работим в много тясно сътрудничество за координацията на е, държавите членки, трябва да кажа, че ротационното председателство се взема с тази задача и аз трябва да отдам дължимото на Унгария. Те правят всичко възможно. Е, Посланниците по места работят чудесно. Можем ли да работим по-добре? Разбира се, утре Европейската комисия ще разглежда този въпрос. Но е, е важно нашата координация да бъде по-ефикасна. В Брюксел се координираме, за да подкрепяме председателството и по места то да се реализира, но много трудно се е, реализира. Вие сте права. Сега за Судан. Както знаете, имаме нова стратегия. Тя е да се е, е, работи за е, подпомагане за развитие, предотвратяване на конфликти. Изключително важно е да се спазват правата на човека в Судан. Развиват се и е, контактите с севера на страната. Насилието в Дърфур е, продължава да предизвиква голяма загриженост. И трябва да видим какво още можем да направим по този въпрос. Съгласна съм. Сега за пътната карта, наистина политиката на съседство се нуждае от един преглед на инструментариума, за да може пътната карта да очертая именно тези е, моменти, в които е, трябва да се замислим да направим равносметка, е, доколко ефикасно работим. Имаме един пример. Египет. Разговаряхме с новия премьер, външен министр, министъра на планирането, за да видим какво можем да направим, от какво се нуждаем. И ако ние не можем да го осигурим, да видим с кого можем да разговаряме изключително а, важно е да се придържаме към принципа на отговорност. Ако казваме, че ще влагаме пари а, в изграждането на демокрация, нека да бъде така. Ако казваме, че ще подкрепяме малки и средни предприятия, нека парите да отиват точно за подкрепа на а, МСП. Хората нека да получат шанс сами да се справят с средствата, които получават от нас. Господин Ламсторф, какво установи нашата мисия в Бенгази. Нашия пратеник разговаря с групи по места. Някои настояват за демокрация, за свобода, пратеникът ни се увери колко решителни са хората да използват случая, за да се реализират промени. Това беше преди конфликта, преди Кадафи да доближи толкова е опасно Бенгази. Така че сега не знаем какво вещае бъдещето и какви са средствата. Сега нещата малко се промениха. Разговарях с Международния червен кръст и полумесец, с други организации. От тези разговори могат да се направят някои по-дългосрочни предложения, за да получат подкрепа и по границите и да се надяваме да тръгнат по пътя на демокрацията. Така че много полезно пътуване. Съвсем накратко. Каква какво може да се каже за представителността на Националния временен съвет? Той се състои от 31 души. Е, някои е, живеят в чужбина, други е, живеят в Либия. Те са наш важен събеседник, но в края на краищата самия народ ще реши кои ще го представляват. И в това се убедихме по време на пътуването. Както знаете, много трудно е да се измислят и доизмислят правомощия, които не фигурират в договора. А, а, ако вашето правителство може да осигури допълнителни средства за британската служба, така че тя се изравни с а, а, СВД, чудесно. Сега в а, а, Газа за подкрепата на а, економиката, там няма а, спор колко важно е това за а, гражданите, както и да се сложи край на, на пандемията правим всичко възможно, за да подкрепим отварянето. Предложихме ни 5 милиона евро за инфраструктурата, за да може да се гарантира пътя на стоките в и извън ивицата газа. По такъв начин населението на Газа, особено младежите, да почувстват, че имат бъдеще. Господин Панцери, Африканския съюз наистина е много важен. Те имат заседание в петък, разговарях с техни представители. И Африканския съюз, и Арабската лига са наши много важни партньори. Госпожа а, Аутала, разбира се, следим отблизо насилието в градовете а, пак въпросът е, изолираме ли или ангажираме? През а, а, следващите часове буквално трябва да видим какво е. Ситуационният център е едно съчетание от а, редица аспекти. А, да може да се реагира бързо благодарение на информацията, която те да ни дадат. Бързо да ни информират какво става на място, за да може да се вземе решение, да се съберат а, разузнавателни данни, когато това е нужно – за да се осигури процеса на вземане на решения. Това ще бъде полезната дейност на ситуационния център. Господин Мадленер, не съм съгласна с вас. Какво друго да ви кажа? От една страна ми казвате, че е, губя време, безполезна съм. Какво повече да кажа? не съм съгласна с анализа за Йемен, но съм съгласна, че Йемен има много голямо значение. Трябва да се вслушаме в това, което каза президента Салех. Важно е да подкрепим тази страна, която е изпаднала в много дълбоки проблеми. Аз знае, че не сте съгласни с мен и с това, което правим, но уважението, което печели Европейския съюз пред света, включително и холандците в него, не бива да се подценява. Много са държавите, е, които е, очакват е, от Европейския съюз да направи именно това, което правим в момента. И за мен е висока чест да имам възможност да го правя а, не съм а, въвела а, е, лимита от 200 е, хиляди за автомобилите. А, наследих една структура, която работи. Вие казвате един а, път и половина повече с средствата тук. Аз никак не се очудвам, че имате такива данни. А, т, а, вие винаги се поинформирам. Имате пълното право да възразявате, но Европейския съюз, когато държавите членки се обединяват има какво да кажат, много важно е да има представителства на Европейския съюз да го направят. Двустранно и Великобритания и Холандия могат, разбира се, да изработват своите позиции, но тук става дума за единна европейска позиция и нека да уважаваме европейския данакоплатец, нека да признаем какви трудности работят нашите представителства. Когато света се мени толкова много, ако ние не влагаме средства в бъдещето на съседните страни, ще платим тежка цена, а те ще платят още по-висока цена. Нека се опитаме да избегнем това. Терцо Колега Лан... И сега третият кръг от дискусията. Колегата Лансбергис за минута и половина. Благодаря, госп... господин председателю. Благодаря ви. Благодаря, че сте тук, госпожо Аштен. Позволете да ви попитам за Либия. Тъй като повтаряте непрекъснато, че режима на Кадафи е загубил своята легитимност. Кажете какво мислите за руските инициатива да посредничи в преговорите и също да внесе част от легитимността за Кадафи, като е една възможност за възстановяване на преговорите от тази страна. Ако разполагате с повече информация, бихте ли казали каква е позицията тук по този въпрос? А именно, единствената държава в Европейски съюз, която не подкрепи Европа и Обединените нации – а също така идеята за преговорите по отношение на Триполи и Бенгази, което, което на практика водят до разделение в Либия. И може би целта на някой да въведе нов голям а, вледенен конфликт, този път в тази част на Африка. Благодаря ви. Благодаря госпожа Коп и след това господин Лотсън. Θα γυρίσω πάλι στη Λιβύη. Благодаря, господин председател. Още веднъж ще се върна към Либия. Нямаме още стратегически анализ на ситуацията в страната. Не сме получили такъв. И не знаем какво смята да прави Европейския съюз. Може би става дума за ескалация. Имаше въоръжени сблъсъци и изведнъж всички стават поддръжници на демокрацията и на човешките права. Е, как обаче трябва да изглеждат стратегическите цели при нас? Ще преговаряме ли с останалите, за да бъде устранен Кадафи? Има ли в момента някаква възможност да се предвидят нещата и как е, смятате да действат държавите членки. Европейския съюз като че ли е, е някакси загубен пред е, НАТО и действат само държавите членки. Господин Подолковски от, Подолковски е, от службата за външна дейност посочи, че службата ви се намира в фаза на планиране, но комисията като че ли не поясни какво точно значи това. Много ви моля, пояснете вие. Благодаря казва председателят, колегата Уотсън. Благодаря. Искам да а, поздравя върховния представител за значителните я постижения пред лицето на а, толкова големи затруднения. Имам три въпроса и трите са свързани с Либия. Първо, Върховният представител а, знае а, за призива на Арабската лига а, за а, сътрудничество с Амр Муса при налагането а, на зона а, забранена за поледи. Каква е степента на сътрудничеството ви с Арабската лига? И като имам предвид, а, че а, в Мисрата Кадафи продължава да бомбардира собственото си население, а, дали е, тази зона обхваща достатъчно и е, не е ли е, легитимна мишена и самият Кадафи в тази светлина? Второ, вчера беше проведен съвета по общите въпроси как беше определена крайната цел на нашата намеса, как вие ще определите тази цел. И трето, искам да ви попитам, когато Съединените щати поемат контрол върху мисията, а те казват, че това стане след броени дни, смятате ли, че има и друга възможност да бъде френско-британска, натовска или друга на вид операцията от гледна точка на командването? Благодаря господин Ангоракис и след това господин Ван Орден. Благодаря. Господин председател, Арабската лига отегли подкрепата си за империалистическата война. Така, чухме току-що. И сега въпроса към върховния представител. Какво ще кажете за решението на съвета за сигурност от 11 март? Там се употребяват термини, които съответстват на позицията на НАТО, на решението от 10 март. Мисля, че тази война е абсолютно незаконна и, ако мога да цитирам Емануел Кант, това се посочи в германски вестник, войната трябва да спре на часа. Трябва да спрат на часа е, тук и сега въздушните нападения. Това е империалистическа война, която няма нищо общо с нарушаването на правата на човека. Естествено, режимът на Кадафи е, е, е нарушавал правата на човека. Синът на Гадафи, знаете, че е придобил докторска титла в Обединеното кралство, имала стипендия в Австрия. Е, аз не мога да си представя британски самолети да бомбардират Йемен, Бахрейн и така нататък. Искам, освен това, да се позова на изявлението на министра на отбраната на Белгия и върховния главнокомандващ. Той казва, че в действителност има военна намеса, а преди намесата той каза, че е, това не трябва да се прави, но то стана. Какво всъщност е, имаме? Ние имаме една окупация в истинския смисъл. Благодаря. Давам думата на колегата Ван Орден. Благодаря. Сега е време за солидарност. Не е време да се преследват амбиции на Европейския съюз, на институциите и а, може би Европейския съюз може да подпомогне по друг начин, на някой със службата за външна дейност. Например, Турция да се консолидира подкрепата на Турция за действие, на второ място да се насърчи арабското участие и на трето място економическо подпомагане, имайки предвид, че парите са ограничени. И господин председателю, Европейски съюз вече е дал 16 милиарда е, за северноафриканската економика през последните 15 години и питам е, баронеса Аштен, какво ще направите, за да се промени европейски европейския подход, защото като че ли не получаваме много срещу инвестицията на толкова средства. Как виждате нещата по по-различен начин? Представям се и колко сте заета. Много ви моля, може би да ограничите малко широкия си интерес и да се спрете на едно или две неща само. Що се отнася до средствата, да забравим за парите, но какво ще кажете за 8,6 милиарда евро, които отидаха всъщност за консултанти за външната служба? Благодаря. Господин Красой Дофлер. Уважаеми колеги, революционните процеси имат е, неприятното свойство до края обикновено да остават непрозрачни и да не се знае какво всъщност ще стане и накрая става това, което може би всички желаем. За съжаление, Европейския съюз сега е всичко друго, освен прозрачен и Аргументите на господин Вестервеле, господин Ландор, които той повтаря непрекъснато, едва ли биха ни убедили. В крайна сметка той говори, говори по една тема и накрая се въздържа. Просто нещата не стават по този начин. Имам въпрос към вас, госпожо Върховен представител. Какво трябва да бъде отношението на Европейския съюз към Бахрейн в бъдеще? Е, всъщност, е, е, спомнете си какво стана в Китай на площада на Небесния мир – е, Саудитска Арабия се намесва е, тук е, по отношение на Бахрейн и това не може да бъде в смисъла на мира. Хубавото в демократичните системи е, че могат да се слушат най-различни неща, дори и глупави и не за съжаление, тук се изразиха а, е, преди мен а, е, много политически дилетанти и това намалява качеството на работата в е, парламента. Благодаря. La parola al collega Galer, prossimo intervento collega Kelam. Колегата Галер, след това колегата Келам. Вие говорихте за а, мисията на господин Мьоцел в Бенгази за оценка на потребностите. Необходимо ли е да изграждаме отделна хуманитарна мисия в Либия, започвайки е, в изтока, разбира се, евентуално, като я защитим с военни средства? Вторият ми въпрос е за Украина. Казахте, че скоро ще ходите там призовавам ви да насочите разговорите си не само към спогодбата за свободна търговия, а и да обърнете внимание на а, все по-свиващите се права на човека и все по-странното поведение на държавната администрация и управляващите на всички равнища. Подобно поведение а, не а, съответства а, на желанието им а, да се доближат до Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата на господин Келам. Грация. Мадам Ештън, преди две седмици Европейския парламент призова за последователна външна политика на основата на ценностите, която да съответства на демократичния процес. Напълно съм съгласен, че тук не става дума за проблем на координацията, а просто за разнобой в позициите на държавите членки. Можем ли обаче да си извлечем полки от е, северноафриканската криза? Политиката не става ли по-практически ориентирана, по-реалистична, като имаме предвид е, неочаквания изблик на стремежи за демокрация и права на човека в Северна Африка и Близкия изток? Имате ли готовност за разработване на един дългосрочен подход към Либия и към всички авторитарни режими на основата на ценностите. Както беше посочено от колегите, тук имаме нужда от активна, изпреварваща външна политика, а не такава, която тича след събитията в най-неочаквани ситуации се появяват е, тези призиви за върховенство на закона, за демокрация, за това Европейския съюз е, наистина се цени е, благодарение на тези принципи, а не на реалната си политика. Благодаря. Така приключваме третият кръг е, въпроси. Сега имате 10 минути, госпожо Върховен представител, за отговори. О, извинявам се, госпожа е, Гомеш има думата. Uh, Благодаря ви. Аз също приветствам нашата среща uh, с връзката с uh, посланника за Северна Африка. По отношение на зоната забранена за самолети. Тя първоначално беше замислена изцяло за хуманитарна цели, хуманитарна помощ. Може би много държави членки няма да се съгласят, но Лисабонският договор ви даде правомощие ви власти да действате, да взимате решение и да поставите държавите членки пред едно решение за действие. Как съгласна съм по отношение вземането на решение, изказаното становище, което тук бе подчертано, много бях разстроена, като видях, че нищо не се казва по отношение интервенцията на Саудитска Арабия в Бахрейн. Това дискредитира тази страна в арабския свят. Много добре разбирам новия план Маршал, за трите е, му елементи, за които говорите, но наистина в е, Египет Европейския съюз е, няма много добър имидж, защото усещането е, че ние до край сме подкрепали му барък. Има много въпроси, които трябва да подкрепим. Демокрацията, разбира се, върховенството на закона, а, и много други. И трябва наистина да имаме да правомощията да действаме в тази посока. Благодаря. Сега вече ви имате думата, госпожо Аштен. Благодаря. Господин Лансбергерс. Вие питате за загубена легитимност на Кадафи и руската инициатива. Не съм наясно с това, не зная каква може да бъде тази инициатива, но ние е, вярваме, че той е загубил своята легитимност и вероятно има потенциал да има ново правителство в Либия. Не искаме да има вледенен конфликт, който да се създаде там. Бихме искали да има интегритет в страната и това е част от резолюцията е, на съвета за сигурност на ОНЕ. Попитахте ме за комуникационните канали. Европейския съюз някак си като че ли е притиснат от различните си политики и какво е разумно планиране. Планирането, разумното планиране разглежда различни възможности не се забавихме, за да отчетем, че Европейския съюз трябва да е готов да се ангажира с всичко, по което се постигне решение и трябва да се търсят различни възможности. Например, по отношение на подкрепа в морското дело, подкрепа за хора, които може би биха желали да излязат от Либия. Други разглеждат възможности, свързани с НАТО, наблюдението над въоръжените сили. А също така разглеждаше се и въпрос за влизане на войски в Ливия. Тоест имаше различни подходи, различни възможности, които можеха да се обмислят. Евакуации, е, как е, могат да се е, оттеглят и евакуират беженците по границите, онези, които всъщност нямат възможност да пътуват, както от либийци, така и чуждестранни и така нататък. По най-различни начини можем да окажем помощ и подкрепа. По отношение на планирането, навлизаме в е, етап, който 27 държави членки, разбира се, трябва да решат какво ще се случи. Е, и те имат свой суверенитет да вземат своето решение. А пък ние координираме вече всички тези процеси, както на съвет на външните отношения, така и в службата. Наистина, използва се думата разума, защото се подхожда внимателно. Господин Уотсън ми зададе. No, no, no, Председателя моли за тишина в залата. Имате предвид комуникационни е, колег... канали за Либия, така ли? По-настоящем няма такива. Има кореспонденти, които а, е, пътуват и отразяват. Има, разбира се, и представители на режима. Въпросът е как да се ангажираме, как да стигнем до хората, как да разберем какво искат те. Това е най-голямото ни предизвикателство. По отношение на въпросите на господин Уотсън, в събота имаше заседание с Арабската лига. Аз разговарях не с Сар Муса. Имаме добре развиващи се взаимоотношения. Това започна още, което поех поста си. Работим съвместно заедно по отношение и на бъдещите си планове, защото разбира се, съзнавам значимостта на лигата. Той също е, е разглежда в позицията си като възможен кандидат в Египет. Е, така че е, ние ще поддържаме този подход, отчитаме значимостта му и имаме ясно положени цели. Целта Целта е да се даде възможност на хората в Либия демократично да изберат своето управление, своето правителство. Разговорите, които се водят с либийци в и извън Либия, сочат именно на тази посока. Това е истинската ни цел. Искаме да направим възможното, за да дадем възможност целта да се постигне. По отношение контрола, и командващата роля на САЩ. Не знае точно кога ще се случи, кога те ще предадат командването в други ръце, водят се дискусии в НАТО. Вероятно това ще бъде пътя, по който ще се разреши въпроса. Господин Каракас, вие казахте, че 10-11 март а, а, е, и заседанието, е, защо се провежда на 10-11. Моето намерение беше да се проведе на 10, е, но важно е, е, когато има резолюция 1973, вече на съвета на сигурност на ЕОН, това беше много важно за мен, след което да се предприемат нужните действия. Разбира се, уважавам правата на всички държави членки да взимат свое решение за своята позиция. Никой не гласува против резолюцията. Това е много важно. Господин Ван Орден, Турция Напълно съм съгласна по този въпрос с вас. Това е критичен, много важен партньор за нас и много бих искал един ден това, тази страна да бъде член на, държав... на Европейския съюз. Работейки с Турция като стратегически партньор, съм убедена, че от голямо значение за нас и затова отделя много време на този аспект в дейността си и те играят много голяма роля. Въпросите дали имаме ангажимента от арабските страни. Мисля, че това също е много важно за нас. И необходимо е да се оползотвори по най-добър начин средствата, с които разполагаме. Не мисля, че те се разхищават. Можем да посочим много добри резултати в целия регион. Когато разговаряме с представители на гражданското общество, разбираме, че разбира се може да се направи и повече, но също така знаем и от техните думи, че много се постигнало. Така че а, а, не се разхищават средствата, използват се добре, винаги може да се направи и повече. Разбира се, това са пари на данакоплаците, трябва да се работи в полза на Европа, на европейските граждани, да виждат възможности, економическа възможност, стабилност, а, възможност за търговия. Това е добър начин за оползотворяване на средствата. Задавате ми въпроса за тези средства. Това е рамков а, а, договор за всичко, което ще извърши Европейската служба за външна дейност. Всичко това е наистина много важно да се учете, защото е част от всички проекти, които Европейския парламент също така следи и иска да бъдат реализирани нещата не изглеждат съвсем така, и, е, както изглеждат на повърхността. Необходимо е да се разгледат дълбочина и не мисля, че а, аз отговарям за този договор. Комисията също има своя страна в него. Той се публикува и по този начин се помага на делегациите, защото делегациите трябва да разполагат със съответни средства. За пет години, според мен, ще се постигне добра цена а, е, и добро изпълнение на тези цени, на тези средства, извинявайте. Бахрейн. Посетихме краля на Бахрейн в последните 10 дни два пъти и наистина са отправени много ясни, силни послания, много ясни а, послания, а, които изразяват нашата позиция. А, господин Ламсдорф, ще ги разгледам отново. Наистина се тревожа за ролята, ролята на службата. Има някои примери които могат да бъдат е, използвани и посочени, но ще видим какво можем да направим, за да подпомогнем диалога при много важни предварителни условия. Много важно е да се постигне този диалог. Робърт сега работи по отношение изграждане на контактите, за да видим с какво можем да помогнем. Необходимо е да е, предотвратим конфликта. Това е най-важното и да помогнем на хората. Но съм съгласна, че е много важна тази област от нашата дейност. По отношение на Либия. Едно от нещата, които трябва да направим е да видим с какво разполагаме, както казах по-рано – евакуирането на хората изискват използването и на военна, е, военни части, военна сила за, за всичко това. Но не трябва да се смесват нещата, които правите, когато се извършва гражданска помощ, за да се подпомогнат гражданите да се евакуират. Вие го правите и трябва да го правите така, че да няма военна намеса. Това е категорично трябва да бъде ясно. Това е част от нашия план. По отношение на Украина значимостта на е, въпроса е, за демокрацията в тази страна наистина изключително важен. Малко съм разочарована, че не се развиват прекалено бързо тези събития, защото е в интерес на страната. Да, аз съм за проактивна външна политика в това, за това са насоч, в това са насочени и моите усилия най-значимите събития са в центъра на нашето внимание, Аз сме активно насочени, защото говорим, наистина имам сега в момента в екип в Йордания, говорим за е, реформи, политически, економически, е, по същия начин стоят нещата и в Бахрейн. Опитваме се да работим във всички страни. Бихме искали да има демокрация, на не хаос, да има право вред и съответно да помогнем е, да се постигне това. Госпожа Гомес. Не съм съгласна с а, имиджа на Европейския съюз в Египет, за който вие говорите. Готова съм да приема а, критиките, опозици... представителите, младите хора на опозицията бяха много директни в изказването си, но аз не останах с такова впечатление. Наистина трябва да бъдем а, искрено а, насочени към това да постигнем своите цели, реализирайки и влагайки ресурсите, с които разполагаме. Повече от всичко е а, което искаме всъщност е да дадем в ръцете на тези хора да определят бъдещето си по демократичен начин. Благодаря. Чудесно. Сега, господ... последният кръг от въпроси, господин Ручек, заместник-председател на парламента. Госпожо, госпожо а, Аштън, позволете ми да разширя въпроса за а, Бахрейн а, с целия регион на Персийския залив. Не е ли време да имаме а, стратегия за Персийския залив като цяло? Необходими са средства а, за редица страни, а, с изключение на региона на Персийския залив. Там страните имат достатъчно а, финансови средства. А, финансират отбори от а, а, шампионата на а, Великобритания. А, по футбол а, разполагат с предостатъчно средства. А, е, не а, е, следва ли заедно а, е, с съвета за сътрудничество в Персийския залив да разработим една еволюционна а, стратегия, с която да а, запазим своите интереси в областта на сигурността, економическите си интереси и а, от двете страни, разбира се, за да можем постепенно да постигнем по-голямо отваряне, демократизация и зачитане на правата на човека? човека. Е, можем ли да работим заедно по един такъв проект, заедно с Турция? Турция беше спомената вече тук. Турция има огромно влияние, познава региона. И е в интерес и на Турция да се работи по този начин. Можем ли да работим е, заедно с нея? Благодаря на господин заместник председателя, сега господин Коган, след това е, господин Арлаки. Благодаря ви. Благодаря много за вашата работа. Благодаря за това, че дойдохте тук на нашето заседание да дискутираме всички тези въпроси. Моя въпрос следва въпроса на госпожа Луначек. И тя чака а, отговор на този въпрос голямо натърпение. Диалога Белград-Прищина стартира – и ако не е успех, то поне е положителна стъпка в правилната посока. Въпросът ми е, какво мислите по отношение на бъдещето на тези е, разговори? Защото разбрах, че е имало и поканени от Държавния департамент. Ще остане ли този формат на срещата или ще каните и по-широко представителство от гости? Така че какво е гледището ви относно развитието на тези преговори и какво е положението и какво мислите по отношение откриване на диалога с а, е, е, Косово по отношение облегчаване визовия режим? Благодаря. Господин Адлаки и после госпожа Шарки. Just, uh, благодаря много. Два въпроса искам да поставя и да ви попитам какво е мнението ви за альтернативите на намесата в близкоисточната криза. Един план Маршал е добра идея, но ми се струва, че средствата са крайно ограничени, разпространени по години 10 милиарда евро за толкова много страни, за такъв дълъг период, като имаме предвид, че една част от тях са много богати държави, едва ли това е единствения начин? Защо не потърсим альтернативи а, за впрягане на местните ресурси? Първо, а, за а, отнемането на активи, натрупани в чужбина от тирани и техните мрежи. За целта това не е нова идея, е необходим един многостранен инструмент, защото ако го оставим на инициативата на отделни държави, няма да стигне до никъде. Вторият ми въпрос е, още по-големи по размер средства могат да се осигурят по линия на въоръженията в Персийския залив и Близки изток. Това е най- въоръженият е, регион в света. Военните разходи са огромни. Три, четири, пет държави е, имат е, най-големите разходи. Защо да не говорим за 50% е, намаляване на средствата за въоръжаване и е, освободените средства да бъдат насочени към фонд за развитие на региона? Благодаря. Сега господин Шарге и след това госпожа Ниблер. Благодаря. Госпожо Върховен представител, ценим вашите усилия в тези променящи си времена и наистина необходимо е да се предприемат подходящите действия. По отношение на Иран – налагането на санкции върху онези, които нарушават човешките права, наистина е правилното решение, но искам да ви попитам как оценявате ролята на Иран в региона, имайки предвид всичко това, което се случва, конкретно и Бахрейн. Благодаря, госпожа Ниблер. А след това господин Шулц. Благодаря, госпожо заместник председател. Аз е, седа тук от другата страна. Някои колеги говориха по темата Бахрейн, политиката на Арабския полуостров. Аз искам да се спра също на тази тема. Колегата Крайсле Дърпе ви попита каква е нашата политика, каква е нашата цел и каква е нашата стратегия. В Бахрейн и вие отговорихте, Говорено е с краля и е говорено също с двама министри. Извинете, но това не може да бъде отговор. Това е недостатъчен отговор. Много ви моля, както и други колеги тук в залата, да формулирате европейската политика в тази посока и след това да разработите заедно с нас стратегия, която да позволи постигането на тези цели и то за целия регион, госпожо заместник председател. Става дума не само за Бахрейн, става дума и за Йемен. Аз съм изключително изключително загрижена, като виждам е, че Саудитска Арабия изпраща войски в Бахрейн. Каква е вашата оценка за това? Много ви моля, представете един по-задълбочен анализ, примерно какво е отношението към Иран. Аз е, мисля, че това не трябва да става само с е, разговори с министрите. Трябва да се направи нещо повече. И втората забележка. В Либия е война в, и това са военни действия, които се водят в съседство. Говорим за хуманитарна помощ, за хуманитарни средства. Много ви моля, поемете водещата функция. Не изчаквайте това, което ще подадат отделните държави членки като позиция. 27 държави членки, 27 министри на външните работи винаги имат различна позиция. Моля ви, посочете европейската позиция и се опитайте да убедите е, министрите на външните работи, че това са всъщност целите на Европейския съюз и те трябва да се изпълняват. Благодаря. Колегата Шулц и след това госпожа Лезинг. Един кратък и а, е, закъснял поглед към колегата Ламстор. Със сигурност а, е, пътят е, на зелените в Германия от пацифистична позиция към е, сигурност е бил доста дълъг. Е, съвсем в противоречие с това внезапно въздържание на германските либерали. Аз изобщо не завиждам в момента на госпожа Ештън за екстремното натоварване, на което е натоварена, но от друга страна аз изисквам от нея, че тя наистина да се ангажира силно и когато чувам тук от левите, че става дума а, за а, интервенции или което а, посочва Путин, а, а, не мога да се съглася. А, не става дума за интервенция. Е, не мога да поема е, това, което твърди Русия. Е, имаше и други имаше случаи в Приднестовието, в Абхазия, в Осетия на войски, които водят военни действия без мандат на ООН. Но въпросът ни към вас е следният. Господин Лавров написа писмо за решението в проблем, за, на проблема в Приднестровието. Можете ли да ни кажете какви какви предложения е направил той и как е, вие ще се отнесете към тях. Благодаря, колегата Лезинг и след това госпожа Монис. Госпожо Ештън, е, твърдите, че а, е, са бомбардирани а, складове за оръжия, унищожени самостави и така нататък в Либия това съоръжение за а, налагане на а, забрана за прелитане над въздушната зова, зона на Либия ли е? Не смятате ли, че все пак това са масивни военни действия в една гражданска война? И тук възникват някои въпроси във връзка с международното право. Сега, тези мерки се покриват от член 4 е, на резолюция 1973. Не, смятате ли, че е, това са военни действия, които излизат извън рамките на една забрана за, прелита, за прелитане над Либия? Ние винаги сме говорили в тази комисия, че под подкрепата на Арлабската лига е от основно значение за тази намеса. И още един въпрос във връзка с стратегията. Говореше се винаги за освобождаване на либийския народ. Има ли изобщо стратегия? Е, какви ще бъдат примерите за тази стратегия? Примерно Ирак, как в момента можем да оценим свободата на иракския народ? Или пък Афганистан, как може да се оцени сега свободата на, на афганистанския народ? Аз искам да задам сега въпрос към моите колеги от средите на зелените и социал-демократите. Не смятате ли, че в момента се подкрепят действия в рамките на гражданска война. Благодаря. La parola la collega Muñez de Urquiza. Благодаря. сега госпожа Мунис има думата и след нея. Господин Карл. Благодаря, благодаря, господин председателю, госпожо Аштън. Искам да ви поздравя за начина по който представяте позицията на Европейския съюз. Испанския парламент подкрепи решението на испанското правителство да изпълни резолюцията на съвета за сигурност, защото Испания е ангажирана Само три гласа в испанския парламент бяха е, против подкрепата за испанското правителство и това е забележително постижение. Смятате ли, че може да се влуши положението в Египет и да се стигне до война, подобно на Либия? Йемен, в Йемен посланиците се изтеглят от страната опозицията не е, приема е, предложението на президента за избори през 2012 година, което дойде в последната минута. Аз зная, че е, СВД работи по различни сценарии и че се изготвя резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ, за да се осигури мирен преход в Йемен подготвяте ли превентивна дипломация, за да не се получи в Йемен онова, което видяхме в други страни? Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Ковал. Pani Przewodnicząca, ja też chciałbym dwa słowa powiedzieć o polityce wschodniej. Myślę, że благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа нещо за политиката на съседство с страните на изток. Нашите съседи наблюдават е, много внимателно какви отношения или по-скоро какво отношение имаме към политиката на съседство от нас. Те очакват ясни думи и ясни жестове и също така да им докажем, че тази политика е, за съседство е активна и е в полза на гражданското население. За Украина искам да кажа нещо а, искам да кажа нещо и за Беларус. Там министърът на отбраната Шикорски посочи, че може да възникне подобна ситуация като в Северна Африка. Има задържане на лица, пос... хвърляне в затвора и така нататък. Ние не трябва да чакаме дълго, за да не бъдем поставени пред свършени факти и да проливаме сълзи, както в случая с Северна Африка. Колегата Хауит. Много благодаря. По отношение Либия, няма нищо по-хуманитарно от доставката на вода за хората, питайна вода. Наистина говорихте за мрежата от контакт, което сте изградили. Внушително е това. Но бихте ли могли да направите оценка по отношение това как може да се поддържа и укрепва международния консенсус относно военните действия в тази страна. По отношение на Египет. Аз бях е, един от депутатите, които се занимаваха по, с е, референдума и когато посетих страната, те ми казаха, че искат още повече от това, което получават. И по отношение о спазването желанието на е, египтяните, питам ви, е, има ли е, перспектива за ранни преждевременни а, избори и преди това може ли да вложим и ние усилия за подпомагане изграждането на политическите партии и гражданското общество? Съгласна ли сте, че всъщност можем да постигнем споразумение с Военния съвет в Египет, така че да изпратим и а, мисия за наблюдение на изборите през юни? Благодаря. С това се приключва времето за въпросите. Госпожа Ненска. Аз имам няколко политически коментара. Първо, резолюция 1973 според мен даде много ясен сигнал, че проблема с човешките права не е вътрешен въпрос и че има единство в оценката на ситуацията в Либия това единство пролича включително от факта, че държави като Китай, Русия, в случая и Германия, не блокираха резолюцията, а те можеха. Също много важна, макар и проблематична, разбира се, и като успех определям и подкрепата на Арабската лига. Вярно е, че има различия в предлаганите решения и подходи, но смятам, че това е качествено нов етап в международните отношения. Второ, Кадафи трябва да отбележим, че получава подкрепа от държави като Беларус и Сърбия, което е забележително и атакува тезата за битка между християнския и мусулманския свят. Всъщност доказва, че това е битка между диктатурите и между демократичния свят. Затова подкрепям и тезата, че е важно категорично да определим отношението си от тук нататък към всички режими по света и да изградим стратегия, особено за Близко източния регион. Трето, за нас до този момент Близки изток в една или в друга степен към Близки изток се прилагаше, позволете ми да кажа, малко упростенчески подход, че има две опции – или диктатура, или ислямизъм. Това, което се случи, показва, че има воля за промяна и има демократични тенденции. Този стремеж към демокрация много напомня това, което се случи в Източна Европа и си спомнете, че преди две десетилетия хората в Източна Европа също умираха за принципи – за тях беше важна моралната подкрепа на Запада и тя помогна на революциите и смятам, че това е най-силният аргумент срещу тезата на диктаторите, че всичко е петрол и интереси. Ultimo intervento, collega Palexis. Prego. Колегата Палексис има думата. Sorry, thank you. Е, е, Благодаря. Още един въпрос за Беларус, госпожо Върховен представител. Европейският парламент прие две резолюции тази година за Беларус призовавайки европейските институции да започнат преговори с Беларус по отношение облегчаване визовия режим. Повечето от депутатите са убедени, че след сваляването на 60 евро цената за визата, което между другото е голяма сума за Беларус и гражданите, ще е възможно да се лансират повече контакти, което ще допринесе за демокрация и промяна в режима в страната. Кога мислите, че тези преговори по отношение реадмисията, споразумението и е, облегчаване на визовия режим ще започнат? И какво е отношението на правителството? правителството Барурус в такива преговори. Благодаря. Баронеса Аштен, имате думата. Uh, много благодаря, uh, господин председателю. Ще се опитам да отговоря на многобройните въпроси в този кръг. Uh, ще се постарая да отговоря на колкото е възможно повече. Разработването на стратегия за Персийския залив е една много интересна идея на следващото заседание със съвета за сътрудничество в Персийския залив можем да се обсъди тази среща. От време на време се срещам в различни формати с министрите от страните в Персийския залив и мисля, че една инициатива от тяхна страна може да бъде внимателно обсъдена. Още повече те до тук настояват за един диференциран, индивидуален, двустранен подход. Съгласна съм с вас за ролята на Турция като важен партньор в региона, като не бива да забравяме и присъствието на САЩ. Господин Кукан, Съгласна съм а, с облегчаването и либерализацията на визовия режим. Още веднъж казвам, че поемам тук а, ангажименти. За Прищина търговията ще придобива все по-голямо значение. С нощи обсъждахме възможностите да се направи повече по линия на търговията. Изключително важно е а, Косово да види, че диалога се отнася до тях самите, до тяхното бъдеще. Попитахте защо е гост държавния департамент. Много е важно да бъде възприемен именно така като гост, поканен, а не като вътрешен участник в преговорите. И това трябва да се приветства от всички страни. Господин Арлаки, плана Маршал или концепция подобна на него изисква много средства. Съгласна съм, че нашите средства не са толкова много, но ние не можем да отнемаме имущество, защото трябва да видим на кого принадлежи това имущество в крайна сметка. Вие казвате, е, че е добре да има един дългосрочен план с много средства, Вярно е, че част от страните в региона разполагат със значителни средства, в момента не могат да разполагат изцяло с тях, но ви благодаря за интересните идеи. По-нататък, кога ще бъде готов списъка с нарушителите на правата на човека? Отговорът ми с една дума – скоро. Не мога да ви дам а, а, точната дата, но със сигурност списка ще бъде готов а, а, скоро. Иранската позиция спрямо Бахрейн е изключително важна. Според мен това а, не е причина а, да а, се, у, с която да обясняваме отношението на Бахрейнски политиките управляващи спрямо протестиращите. Трябва да бъдем много балансирани и да а, следим а, развитието на събитията. На това ще се спра а, в последствие. Госпожо а, Ниблер, аз по никакъв начин не исках да а, пренебрегвам въпроса за Бахрейн. Искам да ви обясня какво имах предвид. конференцията за Бахрейн като че ли предлага някои интересни решения при определени условия, разположени във времето. По такъв начин може да се стигне до конституционна монархия или... Нека за сега не изпреварвам събитията. План така или иначе има. Въпросът е как можем да се ангажираме в него. Защото ако има предварително поставени условия, то тогава е, в определени рамки ще се е, движат действията. Много важно е диалога да започне бързо, а не точно какви са условията. С пратениците на краля ние разговаряхме кой е най-уместният подход е, има доста обезпокоителни сигнали. Разговарях с външния министр, предложих му е, да е, видим какво може да се направи. Разговаряме и с много други хора, включително и с четиримата посланници на различни държави членки, които са на място. На тази основа се водят разговори планът ни е да се опитаме да подпомогнем диалога. Според мен опозицията иска диалог. Правителството също иска диалог. Въпросът е как той да се реализира на практика. Идеите са най-разнообразни и е, е важно да видим кой ще може да помогне в процеса. По никакъв начин не съм искала да проявявам пренебрежително отношение. Трябва да проявяваме диференциран подход спрямо страните. Положението в тях е различно, потребностите им са различни. Това, което правим в една държава, се различава съществено от това, което е необходимо другаде. И това е голямото предизвикателство. 27 държави е, членки е, могат ли да имат обща европейска позиция? не мога да направя нищо повече от онова, което ми е отредено като а, роля по договора и а, ресурсите, с които разполагам. Голямата радост е, когато се стигне до обща позиция. Хората в Близкия изток казват, че можем да изиграем много по-голяма роля, ако аз мога да говоря от името на 27 държави членки. В същото време държавите членки са суверенни и вземат своите решения. На основата на резолюцията на съвета за сигурност никой не гласува против. Никой не се противопоставя на възприятия курс на действие, но аз настоявам да се разгледат различните възможности, да видим какво може да се направи. От там нататък вече хората от планирането си вършат работата. Аз наистина поемам инициативи, многобройни инициативи, но в крайна сметка това, което ще правим е единствено това, по което сме постигнали е, съгласие. Господин Шулц, вие попитахте за Приднестровието. Когато разговарях с молдовските министри а, преди няколко седмици и когато разговарях и с Русия, съвсем ясно заявихме, че трябва да намерим едно решение за Приднестровието, а, да се определи нейното, а, неговото бъдеще а, с Молдова. Е, в известен смисъл. Ние се намираме на етап, е, на който сме се разбрали по крайната цел. Въпросът е как тя да бъде постигната. Опитваме се по-ефикасно да работим с Русия, за да се придвижат напред преговорите. Според моя анализ проблемът е решим, защото всички знаем е, каква цел е поставена. Важно е също така да не забравяме, че могат да ни тревожат много други въпроси през следващите няколко седмици. Зоната забранена за поледи, това, което вие казахте. Да, идеята е много важна, но и сложна. Всичко, което правим със съседните страни е сложно защото всяка страна има а, своите специфични особености и осложнения и това трябва да се отчита. Тук не става въпрос за, просто за това какво можем да направим в Египет, как, как можем да помогнем на Бахрейн, а, как да постъпим спрямо а, Тунис. Въпросът е как най-ефикасно да подпомагнем а, народите им. И а, за всяка страна отговорът е различен. Аз не се извинявам за това, но е много сложно. Никой не можеше да прогнозира след а, коледната и новогодишната вакансия гаранция, че ще стигнем до тук днес. Само 6-8 седмици минаха и всичко се преобърна. Края на миналата година за какво се тревожихме? За Судан и за Кот Дивуар – представа нямахме, че ще стигнем в днешното положение. И сега вече трябва да видим как можем да подкрепим народите на тези страни и а, как да работим с партньорите. За това Арабската лига е толкова важна. И ще продължим да работим по този а, начин а, с цялото си уважение към Арабската лига. Сега за Йемен. Йемен, за съжаление, оправдава най-лошите ми страхове. През последните месеци, чрез процеса приятели на Йемен се поддържат контакти, опитваме се по-ефикасно да а, ангажираме опозиционните партии в национален а, диалог. Предизвикателството е как да продължим при сегашните по-неблагоприятни обстоятелства. Имаме предложения президента да се оттегли, опозицията отхвърля предложените варианти. Много бързо се развива обстановката и трябва да видим докъде сме стигнали. Тревожно е положението и, както казах, сбъдват се най-лошите ни страхове. Политиката на съседство да е по-целенасочена. Да, тя трябва да бъде по-способна да реагира, да разграничава, да бъде гъвкава, да отчита потребностите на всяка отделна страна и колкото е възможно по-бързо да развръща ресурсите по места. Колкото по-бързо, колкото по-интелигентно, колкото по-адекватно работим, толкова по-добре. За Беларус, знаете, вчера говорихме за Беларус, и желанието да се разширят мерките. Срещнах се с беларуски опозиционни лидери и стигнахме до извода, че положението е ужасно. съвсем ясно заявих на външния министр Мартинов какво очакваме да направи Беларус – така че се опитваме а, да работим в различни посоки и диалогът а, а, с гражданското общество да върви и да се стремим а, да а, отстояваме мерките си. Господин Хоуит, да, работи се всички посоки. младежите са по-решителни, призовават ни да ги подпомогнем, казват, че се нуждаят от това. Предстоящите избори са предизвикателство. Младежите се тревожат, не е ли твърде кратко времето. Ние ще ги подпомогнем по всякакъв начин и ми се струва, че е важно тук с всякакви средства да им помогнем. Госпожа Нейнски, вие говорихте за един упростен е, подход. Според мен е, не точно така можем да разгледаме е, нещата. Тук имаме един паноптикум от традиции, които си противодействат и противоречат европейски ценности спрямо все, е, общо човешки ценности е, една тема, по е, която не бива наистина да опростяваме е, въпроса set out the negotiating mandates on the visa facilitation on the 20 за облегчаването на визовия режим. Във всички случаи на 28 февруари започнаха разговорите. Благодаря господин председателю. Малко повече продължи от отколкото предвиждахме. Призовават ме някои да работя по-малко, а в същото време, ако пропусна нещо, ме обвиняват, че не съм догледала нещата. Благодаря на Европейската служба за външна дейност. Все едно самолет е излетял преди да сме му монтирали крилата и правим това във въздуха. Наистина хора от различни региони на света ни да търсят, очакват нашата позиция и ми се струва, че така трябва да вървим за напред в Европа. Ringraziamo ancora l'altro rappresentante, speriamo di rivederla quanto prima, con minori problemi. Още веднъж искам да изкажа нашата благодарност към върховния представител и се надяваме да ви видим отново тук навярно с по-малко проблеми вече. А сега, колеги, моля да пом... искам да помоля всички да останете в залата, защото ни предстои електронно гласуване. Риторни al Колеги, моля, заемете местата си. colleghi. Моля. Уважаеми колеги, предстои ни електронно гласуване по предложението за резолюция относно доклада за напредъка на Исландия за 2010 година. Докладчик е Кристиан Преда. Моля да използвате картите си за гласуване при електронното гласуване. И ако сте съгласни, нека да продължим. Точка 3, изменение 1. Има разделно гласуване. Гласуваме по първа част. Още веднъж повтарям, гласуваме по първа част. Приема се. Втора част. Втората част се отегля. Изменение 2. Кой е за? Против? Отхвърля се. Устно изменение по параграф 10. Кой е за? Против? Приема се.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 2. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 10. За. Против. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Приема се. Устно изменение 3. Кой е за? Против. Моля, ясно вдигнете ръцете си за гласуване. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 12. За? Против? Приема се. Изменение 13 първа част. За? Против? Приема се. Втора част, втората част е оттеглена, така че гласуваме по изменение 14 за, против, приема се. Изменение 15 за, против, приема се. Устно изменение 4, кой е за, против, приема се. Изменение 17, защото 16 отпада. 17, кой е за, против, против, отхвърля се. Изменение 18 за, против, отхвърля се. Изменение 19 за, против, отхвърля се. Изменение 20 за, против, отхвърля се. След това Гласуване по цялото предложение за резолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте всички. Край на гласуването. Един колега като че ли не иска да гласува, така че сега мога да кажа, че повечето гласове са за. Благодаря ви. Приема се предложението. Колегата Боди. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. С размяна на мнения за положението в Махрен, господин Мигарели, е, вие бяхте специален представител на, вър... на върховния представител в е, Бахрейн ще говорите за това. Госпожа Ангелика Ниблер също присъства. Тя е председател на делегацията за държавите от Персийския залив. Господин Мигарели. Благодаря, господин председател. Наистина е Голяма радост за мен да бъда отново сред вас и да представя позицията пред Европейския парламент. В Бахрейн знаете какво е, е положението. Ние се позоваваме на това, което посочва е, посланникът в Риад, Саудитска Арабия. След това е, имаме представителство на държавите членки и делегацията, която е в залива. От няколко седмици се разраства конфликт между мнозинство от населението от една страна. Там а, се наблюдава политическа и социална фрустрация и от друга страна властващите в страната. Нещата изглеждат така, подчертавам, изглеждат така, като че Причината за това недоволство се корени в тежкото социално и политическо положение. Това означава, че едно мнозинство от населението е с впечатление, че е, нарастването на богатствата на страната като че ли не се отразява върху тях и е, че решенията се вземат от е, ограничено мълцинство. Освен това, се нарушава и достоинството на мнозинството от населението. Обаче след това събитията се развиха драматично и се стигна до един религиозен въпрос, до религиозен конфликт. 70% от населението са шиити, шиити, а 30% са сунити, с което ситуацията се осложнява. Първо, ние посъветвахме веднага властите да започнат открит и честен диалог с демонстрантите, за да може да се е, вземат мерки срещу тяхното социално и политическо недоволство, за да се промени действителността в е, кралство Бахрейн и да се разпределят по-честно е, богатствата на страната на мене ми се струва, че този първоначално по-скоро социален конфликт е, се изражда все повече в е, религиозен конфликт. Това осложнява нещата, разбира се, защото този конфликт има е, и регионално отражение. То е шиитско мнозинство, е, което иска да се наложи. В Ирак е, имаше доста е, е възможно това да има доста голямо отражение и трябва да си помислим как трябва да се постигне равновесие между сунити и шиити. Това за момента не може да стане. Вижда се в Ливан какво е отражението, Хизбола и след това в източната част на Саудитска Арабия има много шиити, там където е, са съсредоточени нефтините находища на страната. От една страна имаме криза в страната, която се влуши поради факта, че е, националните власти не бяха способни да започнат национален диалог и след това регионалното значение. Всичко е, това е свързано с е, този религиозен спор, е, който е, би могъл да въвлече и е, други държави от региона. Бахрейн помоли силите на реда да се въздържат да не прилагат насилие и по-скоро да дадат възможност за диалог с Европейския съюз. Робърт Купа преди няколко седмици беше изпратен в страната, след което имаше декларация на съвета на външните министри, в която се изобличава ситуацията, която цари там от няколко седмици. Апела е към партиите и към националните власти да започнат национален диалог. И естествено, се предлагат и помощ от страна на Европейския съюз. Това е ситуацията в страната. Естествено има представител на краля на Бахрейн в Брюксел. Той е тук от няколко седмици. Ние се опитваме да се срещаме редовно с него, за да разберем и да научим какво става в страната. Това е накратко за положението в Бахрейн. На 20 април ще се състои годишната среща на министрите между Европейския съюз и страните от Съвета за сътрудничество в Персия Персийския залив. Това ще бъде възможно за Европейския съюз да отправи редица послания. Но ако сме реалисти, естествено, ще трябва да признаем, че ластовете, които имаме в ръцете си, не са толкова дълги, не са толкова ефективни. И е, след това трябва да се прибавят е, частите е, на Саудитска Арабия, които са разположени в Бахрейн и които още повече нажежават ситуацията. Това е най-общо. Благодаря. Господин Купа, казва председателя, искате ли да добавите нещо или е, да се спрете на въпросите? Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Аз искам да направя само три коментара и някои въпроси бих искала да формулирам предварително. Първо искам да благодаря на комисията, че е, сложи в дневния ред за дебат е, Бахрейн. Благодаря също на експертите, които дойдоха. Благодаря и на господин Покупа. Два въпроса е, искам да разгледам. Е, вие казахте, че правителството е, полага някакви усилия за диалог. Аз е, чух също, че този диалог не е воден. Е, всъщност може би да кажете по-подробно на какво се дължи това и каква е вашата лична оценка, дали има шансове този диалог да се възобнови и да стане по-интензивен. Мисля, че това е единствената възможност, която имаме и след това във връзка с подкрепата на демокрацията е свързан и вторият ми въпрос. Правителството е изискало части, военни части от Саудитска Арабия и смятам, че е, по този начин е, се създава проблем е, с тези чуждестранни военни части – в държавата. Аз, например, в интернет съм чела най-различни съобщения в интернет от организации за защита на правата на човека, че се прилага сила там. Получила съм и много писма по електронната поща, в които се посочва, че господин Набел Яраб, заместник председател на Международната федерация по правата на човека и е бил задържан Можете ли да кажете нещо в тази връзка? Също така и по това, че мирни демонстранти са били задържани, искам още веднъж да науча от вас от първа ръка каква точно е ситуацията и какво ние можем да направим като европейци. Ние също така бихме искали да чуем каква е, какво е въздействието на ситуацията в Бахрейн върху страните от ЧСС и Близкият изток. Тъй като вие идвате оттам, ще бъда благодарна да чуя вашата оценка. Je voudrais vous poser... Благодаря, госпожа Нейблер. Аз също бих искал да ви задам въпроси. Господин Танък, благодаря ви. Аз помолих върховния представител да няма двойни стандарти и да заклеймява убийството и в други страни, имайки предвид протестите в Бахрейн, разбира се. Въпреки, че Бахрейн е, е съюзник на е, Запада и то си, си, много силен съюзник, е, въпреки това трябва да го направим. С, очевидно е, е боричкането, което съществува между министър-председателя и през то наследника, наистина, имайки предвид мнозинството на шиитите срещу сунитите, можем да разберем всичко това. По-лесно е за британец да намери работа в Бахрейн, отколкото за шиит. И основно усилията са насочени към запазване правовия рерект. Във всеки случай, въпросът ми е, може би, към единствено човек, който може да отговори по отношение териториалните претенции и разделение в Бахрейн по отношение на исторически поставените взаимоотношения с Обединеното кралство. Мога да кажа, че необходимо да се признае суверенитета и независимостта на Бахрейн. Имате думата. Благодаря. Чухме, че върховният представител е казал, че през последните седмици около 1500 е, души са изчезнали от е, от 100, прощавайте, от 15 до 100 души са изчезнали в Бахрейн през последните седмици. А, има информация за арестуван медицински персонал и въобще положението е много осложнено по отношение спазване на човешките е, права. А, а що се отнася до нахлуването на войски от Саудитска а, Арабия, това просто е наистина е, изумително. А, разбира се, тук е мое мястото да кажа, че аз не съм застъпник на военни действия, напредения от името на Европейския съюз, която да е страна. А, необходимо е обаче да има ясна политика, да няма лицемерие по отношение отношението на Запада към а, тези страни, когато няма партии, когато няма избори когато а, се прилага шерията като основен правов ред. Твърде много а, в, военно присъствие външно има в момента в Бахрейн имайки предвид е, ислямското наследство в тази страна, важно е да се знае също така, че в кървички там е, хората, жените особено, трябва да бъдат подходящо облечени, трябва да бъдат придружавани от мъж, когато се движат в обществото, трябва да се спазва е, с ислямския закон неотлъчно. Въпросът ми е следва ли Европейския съюз да се намесва. Започнаха събитията в Либия. Съществува проблема свързан с петрола. Не можем да накърняваме и да виждаме безредици в е, една територия, в която има петрол, добре, но ние не трябва да поставяме економическите си интереси пред спазването на демократичните принципи. Следва да се използват силите на дипломацията така че в Саудитска Арабия Бахрайн да се спазват човешките права И спомняме си каква беше позицията по отношение на Бен Али, Мубарак. Имаме взаимоотношения с е, конкретни страни. Някои не искаме да си а, е, нарушаваме взаимоотношенията заради нефта, с други пък можем да си позволим различна позиция. Не би трябвало това да бъде а, е, основата на нашите политики. И ясни са посланията, които получихме относно положението в Бахрейн и Саудитска Арабия. Идва информация от Женева, от Върховния комисариат за бежанците. За съжаление, ние нямаме наша служба там. Вероятно, трябва да се изпрати делегация на най-високо ниво до а, региона, да посетят на място и да разберат какво точно се случва, за да може и ние да имаме такава информация, след което да предприемем сериозно дипломатическа намеса, да не позволяваме подобна репресия повече. Много ви благодаря. Euh, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка по темата Бахрейн. Господин Ламсторф изказа критика, която аз мога изцяло да подкрепя във връзка с комуникето на госпожа Аштън – в което имаше апел за преустановяване на насилието. Е, много странно, от една страна има добре въоръжени е, сили, Саудитска Арабия се присъединява с войски, след това демонстрации, демонстранти, които наистина имат малко средства на разположение. Не смятам е, че това беше правилно. Как оценявате ситуацията? След това за е, Саудитска Арабия. Как е, Европейският съюз е, ще реагира там? Благодаря. Следващият оратор е господин е, Крайс. Господин Мингарели, вие идвате от тези места, бил сте на място, смятате ли, че там ще се стигне до фундаментални реформи или ще се изчака това, което става в Либия, като падне блокчето от доминото Кадафи, смятам, че повечето системи вече няма да могат да бъдат задоволени с малки жестове, те ще искат е, абсолютно е, равноправие в своята страна. Как е, всъщност оценявате нещата, че ние тук прилагаме двоен мащаб? пети флот на щатите, доколкото знаме, до Бакрейн и това променя като че ли нещата и е, също за резолюцията на ООН, която се прилага в е, Либия, трябва да се спомене. Трябва да се внимава е, Европейският съюз да не бъде обвинен, че мери с двоен аршин и е, че прилага различни подходи е, спрямо различни страни. Е, мадам Гомес. Госпожа, Госпожа Гомес. В неделя делегацията на Европейския парламент, водена от председателя Бузек, не можа да излезе през главния вход, а отстраничен, защото имаше протест от младежи от Арабската лига, които призоваваха за действия спрямо Йемен. Това, което ние правим или не правим, се следи от хората, които се предполага, че трябва да подкрепим, а именно от хората, които искат демокрация в Близкия изток и Северна Африка. Затова искам да попитам господин Мингарели и господин Купер, удовлетворени ли сте от е, декларацията на съвета? Кой подготви тази позиция? Има ли последователност позицията на Европейския съюз? Или това е страничен продукт от а, пазарлъци, които вървят между държавите членки? encore une question Fox, et je donnerai la parole à Mingarelli pour répondre à cette première volée de questions. Fox. Господин Фокс е последния в този първи кръг и след това на господин Мингарели ще дам думата. Искам да попитам господата за тяхното мнение за следното. Колегата от Обединена левица всъщност зададе въпрос как точно ще изтълкувате нападението на армията от Саудитска Арабия. Но моето разбиране е малко различно. Там всъщност, според мен, имаше отпратена покана за подобно посещение, ако мога така да кажа. А, а приемам тревогите в Бахрейн – относно легитимността на протестите. Така че искам да ви помоля да ми отговорите. Как, как мислите вие? Как точно тълкувате всичко това? Мерси. Е, е, Благодаря. И сега приключваме първия кръг въпроси. Позволете да ви задам и аз един съвсем фактологичен въпрос. Видяхме какво се случи в Тунис, в Египет, в Либия – и телевизията Ал Джазира застана на страната на революциите и на бунтовете, като постави е, много сериозно под въпрос е, е, съществуващата в страната власт. Ал Джазира е, вижда ли какво се случва в Бахрейн, както и в съседните страни, Катар – Тя там също ли поема страната на демонстрантите или позицията е малко по-балансирана? Как можем да тълкуваме факта, че имайки предвид силите, които са навлезли на територията на Бахрейн срещу демонстрациите от Емиратствата и от Саудитска Арабия, но не пък от Катар – които всъщност са част от коалицията, работейки, в която съществува по отношение на Либия. Um, uh, uh, perhaps I could just say two words. To... Може би е, само две думи в началото. Според мен е правилно Европейския парламент да разглежда този е, въпрос толкова сериозно. Всички трябва да го разглеждаме сериозно – rather brief period I was in Bahrain on behalf of the High Representative, what for за краткия период, от е, е, който съм е, в Бахрейн, съм изумен от много рязката поляризация в обществото, именно поради липсата на диалог. И изслушвайки двете страни, аз съм там предимно да ги слушам, а не да им изнасям поучителни лекции от а, тези контакти оставам с впечатлението, че има огромно желание Бахрейн да се нормализира. Бахрейн е много приятна, спокойна страна, въпреки а, нарастващото напрежение между общностите там, но изключително обстоятелствата са изключителни и с тях може да се обясни това. Um, uh, и това е част от проблема. Въпросите за обществения ред до сега не са а, стояли изобщо и е много трудна задача за а, полицията да се справя с многобройни протести. А, и могат да се случат инциденти, когато няма опит а, в поставената под контрол с оглед на обществения ред на такава а, демонстрация. Така че и а, те а, са наясно с риска от а, инциденти и а, крайно неприятни последствия. От тук обаче не следва, че насилието идва само от страна на правителствените кръгове. Несъмнено, има насилие от страна на демонстрантите и поне два примера имаме. Много неприятни са тези инциденти, при които са убити двама полицаи. Въоръжени банди извън всякакъв а, контрол не бива да се допускат от която и да е страна. И именно в този дух – не за да поставям знак на равенство, не за да е, издавам е, морални присъди, Казвам всичко това, защото има две страни. И като че ли някой разчиства лични сметки, е, използвайки е, ситуацията. В Бахрейн е, отидох направо от Балканите и някои много неприятни реминисценции сега имам, е, гледайки какво се случва в страната. И на второ място, нещо друго трябва да е много важно. Последният оратор, господин Фокс, ако не греша, ясно заяви, че а, там има а, войски от емирствата и от Саудитска Арабия по покана на Бахрейн. Мисля, че е, и представители на Ковейт са поканени и са там. Тяхното присъствие не е много а, видимо. Те не участват, а, а, в, примерно, в потушаването на безредици. Те по-скоро охраняват а, ключови инсталации и съоръжения, но от а, макар и ограничения си опит а, мога да кажа, че те не са видими. И е погрешно на тези сили да приписваме по-голяма роля от реалната, която играят. По въпроса за Иран, както е, обикновено, трудно е да разгадаем каква е позицията на Иран. Трудно е да си представя, че иранците са пропуснали възможността, която им се отдава да възвърнат позиции. Същевременно бих се изненадал, ако иранците се заблуждават, че имат подкрепата на мнозинството за мен. Най-тревожно е това, че хората, с които разговарят, както от правителството, така и опозицията, изразяват желание да се върнат към диалога. Предложенията на престолонаследника са все още валидни, доколкото съм информиран. Но те вече не са най-важната тема, защото бяха засенчени от насилието по улиците. Сега разбирам, че ситуацията продължава да е спокойна и сега е най-подходящия момент да започнат а, разговорите. Бахрейн е малък остров и не непоносимо а, става положението. Три часа от летището а, до града, ако познавате а, Бахрейн, а, просто не можете да си представите какво означава. Нито една държава не може да издържи при такива обстоятелства което означава, че а, властите бяха прави да се опитат да възстановят реда което те и направиха. Естествено, ако това бъде последвано от диалог, така както предлага престолонаследника, неговите предложения са отлична основа за диалог между двете страни. Само неговото отсъствие би трябвало да ни притеснява. Uh, да добавя е, нещо по отношение на ролята на Иран не е важно, не, наистина би било грешка да се каже, че онова, което се случва, е вероятно продължение на вътрешни проблеми. Вероятно, ако човек иска да обясни положението, по този начин може да подходи. По отношение на последствията за останалите страни в региона. Да, ще има последствие. Няма нито една арабска страна, която да не е повлияна по някакъв начин от случилото се в Тунис, Египет или Либия. Така че аз не се съмнявам, че разбира се по специфичен начин в отделните страни ще има а, реакция именно насочена към въжделение към демокрация и модернизация на обществата. Просто там духа вятър на промяната. Ще бъде много трудно да се устои на порива му. И има ли рискове? Да, винаги има рискове, не само за региона. По-лесно е да се отстояват е, нашите ценности там, където хората са слаби и нямат ресурси, докато в този случай нещата не са така. Това са страни с големи ресурси. Дали да поставим равенство между демонстраторите, демонстрациите, демонстрантите и армиите. В никакъв случай не можем да направим това. Демонстрантите би трябвало да се въздържат от насилие, но има хиляди хора, които виждаме как загиват. По отношение на казаното от господин Купър и господин Фокс, покана или нападение? Имаше покана по смисъла и в духа на споразумението за съвета за сътрудничество в Парсийския залив. Там има такава а, точка, в която се казва, че всички страни са солидарни. И ако има опасност за една, то следователно има опасност за всички. Там а, а, има ясна разпоредба в, в пети член за взаимна помощ. В този случай Бахренските власти могат да се позоват именно на тази разпоредба. Мисля, че това оправдава присъствието на тези 2000 е, е, войни на чужденци на тяхната територия. На практика раз, има правна е, уредба, която позволява това. По отношение на Алджазира, не зная как да отговоря. По отношение на отразяването на събитията в Бахрейн и предоставянето на информация. Катар сравня, да го сравним с а, емирствата или Саудитска Арабия. Катар е част от съвета за сътрудничество в Персийския залив. Е, дори да са част от е, действията, коалицията в Либия, това е просто нещо различно. Саудитска Арабия и Обединените емирства имат различна позиция от Катар по или някаква причина. Дали ще се присъединят за коали... в коалицията за на желаящите за Ливия, не зная. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Малко повече думи, надежда ми вдъхват думите на господин Мингарели в сравнение с това, което чухме, колко мирна, спокойна, приятна страна е Бахрейн. Такава беше и Тунис в момента, такава ли е? А и освен това, господин Купер каза, инциденти се случват. Какви инциденти? Много се извинявам. Смехотворно е това, което говорите. Казвате, че а, се случват инциденти, не са свикнали в страната а, да а, се справят с такива а, големи демонстрации. И извинявайте, но по тая логика ще излезе, е, е, че и в Германия могат да влязат френски войски, за да е, обоздаят една е, многобройна демонстрация. Много е притеснително това, което казвате. Вили Майер сега има думата. Благодаря, господин председател. Изказванията от този род е, ще доведат до там, че няма да ни има доверие в арабския свят. Идвам от Египет, Египет и ви казвам, че начина по който беше описан режима на господин Кадафи за Бахрейн, Саудитска Арабия ще доведе до там, че в арабския свят ние няма да можем да се защитим. Вие нищо не казахте за Бахрейн, за Саудитска Арабия не дадохте никаква квалификация. Вие се опитахте да представите някакво оправдание, а този режим в Саудитска Арабия не може да се оправдае. Той е всъщност феодална система, недемократична, базирана на диктатура. И тук е, ще трябва, може би, навсякъде да използваме същите мащаби колкото прецизни сме към Кадафи, толкова прецизно трябва да действаме и в Бахрейн и Саудитска Арабия. Има убити от двете страни не знам каква е действителната ситуация. Истинската ситуация може би е тази, че в Женева днес ООН посочиха, че са изчезнали хора поради репресиите. Нападната е болница, задържани са лекари. Лекари са били задължани, представете си. Е, не може да продължи така. Трябва да предупредим Бахрейн, че това е достатъчно и Саудитска Арабия трябва да се отегли, е, като отхвърли тази пиодална система. Това трябва да кажем като Европейски съюз, иначе няма да се радваме на доверие. Аз не съм съгласен и с нападението в Либия, нито пък приемам това, което става в Саудитска Арабия и Бахрейн. Върховният представител трябва съвсем енергично да осъди и двата режима, защото те не са свързани нито с правата на човека, нито с международното право. Господин Танък. Много оживен е този дебат и така ми е приятно. А в край на краища външната политика е изкуство на възможното и е напълно възможно да се възстанови а, реда и спокойствието и най-малкото привидно а, а, защитаване на правата на човека в Либия, едва ли обаче и в Персийския залив. А, не знам дали волно или неволно а, господин Купър, вие пропуснахте моя въпрос за иредентистските настроения в Иран спрямо Бахрейн. Може ли да сте сигурен, че суверенитета и териториалната цялост на Бахрейн ще бъдат защитени на всяка цена? Чуват се слухове, че Техеран ще се опита да бъде много по-агресивен и да прояви иредентизъм спрямо Манама искам да кажа, че преди отговорите а, тук имаме представител на а, Международната а, федерация по правата на а, човека. Както каза госпожа Ниблер, заместник генералния секретар а, Раджаб, а, в Центъра за правата на човека в Бахрейн е хвърлен в затвора. Можете ли да ни хвърлите светлина по този въпрос? Да, потвърждавам, заместник генералния секретар на Бахрейнския център за правата на човека е арестуван в неделя, освободен е в последствие, след е, физически а, и психологически натиски мъчения, подложене на побой. Това а, е опит за сломяване на правозащитник. Арестувани са и лекари. Има един изчезнал безследно студент. Гражданското население се бои да отида на лекар или да повика лекар от дома, страхуват се от арести. И а, в заключенията на съвета за Бахрейн мога да кажа, че а, се сме разтревожени. Тази формулировка не отговаря на очакванията на правозащитниците, не се изразява а, съжаление, не се изразява подкрепа за а, правозащитниците, не се заклеймява насилието. Имаме независими правозащитници, които са специално обучени да следят и именно те са жертва на а, това насилие. Благодаря ви за предоставената ми възможност. Не, те а, не сте ги разбрали. Те а, въвеждат ред и законност. Yeah. Е. Господин Мингарели. Преди това господин Купър обаче. Извинете, че не си записах имената, но споделям гледните точки, които изразихте. Мисля, че е много важно болниците да функционират нормално. Имаше различни разкази от е, двете връзуващи страни, какво се случва в болниците. И, и по въпроса за болниците също чух различни мнения. Аз обаче не съм в, е, в състояние да се произнеса относно а, е, истинността на положението. Онова, което не е вярно, е, че а, силите на Саудитска Арабия не са участвали в потушаването на е, безредиците. Да, и от двете страни има смъртни случаи, има насилие, което е е насочвано и в двете посоки. Извинете, не можах и вашето име да си запиша, вас, господине, който описахте как в събота е арестуван един човек, това е напълно неприемливо. Опасявам се, че пропуснах да отговоря на господин Танок, защото не зная, за съжаление, отговора, който мога да дам. Що се отнася до ангажираността към суверенитета на Бахрейн като независима държава, очевидно, имаше някакви бележки от страна на иранското правителство, но мисля, че председателя на на Меджиса каза нещо по този въпрос, но не зная колко насериозно могат да се приемат е, подобни изказвания. Връщам се към основния въпрос. Това е проблем, който може и трябва да бъде разрешен. Това може да се постигне само когато и двете страни седнат заедно да преговарят. Това е позицията на престолонаследника. Благодаря. Сега им придадам думата на господин Мингарели, господин Елман Брок. Първо на вас давам думата. Е, Днес след обед получих един подробен доклад за ситуацията в Йемен, където систематично от представители на президента се стреля по хора и то в главата. Дори и е, момчета на 13 години са в болница и са в тежки условия. Там просто се действа е, систематично по престъпен начин. Задържат се мирни демонстранти и има ли някакви намерения комисията и ЕАД да предприеме някакви конкретни действия, защото а, наистина нещата в Йемен са а, доста сложни? Госпожа Бранднер и след това господин Мингарели. Имаме 15 милиона за проекти за стабилност в Йемен. Искам да попитам какво ще правим с тези средства. Господин Мингарели. Първо за Йемен. Господин Брок има право. В тази страна от няколко седмици има десетки убити и Проблемите се коренят в това, че е, малко наброй богати хора са обсебили страната. Страната е изключително бедна. Също така президента Селе не е способен да започне диалог е, с е, своя народ. Има и нови събития. От вчера трима генерали, и то най-важните генерали в страната, са преминали на страната на опозицията. Има племенни водачи, които са преминали към опозицията и е, в почивните дни президента Сале свали цялото правителство и част от неговите политически съюзници също вече са от страната на опозицията. Нещата а, е, вървят със шеметен ход и а, е, мисля, че това положение не може да се задържи дълго. Трябва да се види как настоящия президент може да издържи, защото част от армията, част от племените водачи и част от неговите традиционни политически съюзници се дистанцират от него и там има едно доста многослойно население, има е, малцинство на север, което води истинска е, гражданска война е, от години. Е, в юг има разделение, след това там има и млади хора, които са много отчаяни и е, изразяват отчаянието си по различен начин. В е, Йемен да, там се знае, че цялата територия не е под контрол и действат и терористични организации. През следващите дни е, събитията просто могат да излязат извън контрол. Какво сега може да се каже е, по е, направеното от нас? Имаше различни декларации от различни заседания. Имаше декларация на върховния представител за заклемяване на употребата на сила срещу демонстранти. Имаше мнозинство декларации, в които се искаше национален диалог. Вчера имаше заключения от съвета на външните министри, в които се осъжда репресията и се призовава към диалог. Е, в частност, заключенията, които приканват нас да премислим нашата политика спрямо Йемен. Там и с тази страна има поразумение за сътрудничество, което прилагаме. Има и програма за подкрепа. Това спомена госпожа Брантнер и а, посочи, че тази програма трябва да се използва в полза на населението. Сега, що се отнася до сигурността, а, там ще направи много точна проверка. А, ние помогнахме при борбата с а, тероризма. Имаше две заседания миналата година в Нью Йорк, на края на заседанието на Генералната асамблея. Всеки път обаче борбата с тероризма а, е една от основните а, части от тази стратегия. Всеки път се правят проекти за сигурността, но трябва много точно да се проверяват нещата. Ако има някакви съмнения, по това как се изразходват средствата за помощ, те трябва да се спрат за Бахрейн. Господин председател е най-добре да се информирате детайлно, да следите събитията там за да може да се вземе становище, трябва да се познават добре фактите. Наистина трябва да се избягва меренето с двоен аршин. Това е непрекъснат риск. Не трябва демонстрантите и силите на реда да бъдат поставени под общ знаменател. Европейския съюз трябва да намери начин по който да е, играе роля на умиротворител. Ако искате диалог е, в страната, трябва той да бъде тласнат, може би, отвън. Естествено и хората в Бахрейн е, желаят такъв диалог. Европейският съюз е, не би могъл е, да действа чрез отделни лица. Трябва е, да се прилагат съответни механизми за започване на диалог. Bien. Благодаря. Благодаря. Закривам заседанието. Ah oui, réunion du bureau élargi à 18h30. Разширеното бюро започва заседанието си в 18.30.